Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Ден, дами и господа, ако обичате да заемете вашите места. And again, may I ask you... Ако обичате да вземете места и да прекратите вашите разговори. Thank you very much. Много ви благодаря. Уважаеми дами и господа, бих желала да открия днешното заседание на Комисията по регионално развитие. Имаме честа да имаме съвместно заседание с национални представители от националните парламенти на държавите членки. Позволете ми да следваме обичайната процедура и първо да преминем към приемане на дневния ред за днешното заседание. Имам въпрос към членовете на нашата комисия. Имате ли предложения? Господин Вандерой, координатора от НП. Да, благодаря ви. Добре, да следваме бързата процедура преди да премине по същество. Миналия път обсъждахме въпроса за природните бедствия, засегнали отвъдморските територии, островите на Европейския съюз. Тоест, това е важен въпрос, който обаче не е включен в дневния ред – и господин, госпожа Спираки също така имаше искане да се включи тази точка в дневния ред. Т.е. може ли да се привиди някакво време за дебат? Госпожо Спираки, имате думата. Да, благодаря господин Пастарой за това, че изразявате солидарно с гръцкия народ. Госпожо Михайлова, бих искала въпроса за Гърция поне да бъде включен в дневния ред утре и а, този, тази точка да бъде включена също така на пленарното заседание до края на ноември. Бих искала също така да кажа на всички колеги от нашата комисия, че е важно да изразим солид, нашата солидарност с гръцкия народ, като помолим комисията за изключение за националните а, плащания и а, за а, от плащанията към, по фондовете, свързани с природните бедствия и да се приеме изменение към регламента за Европейския фонд за солидарност. Благодаря за думата. До утре, надявам се. Да, благодаря на двамата колеги. Мога да кажа следното. Утре сутринта, след докладите на двете делегации за Румъния и България, преди да гласуваме, ще разделим времето. Ще предвидим вашия въпрос. Ще представите ситуацията в Гърция. Така че ще имате време. И второ, по време на заседанието на ко координаторите вече сме включили досието за координаторите такова обсъждане. Т.е. изслушване на устни въпроси за ситуацията в Гърция след наводненията. Това е което можем да направим в момента. Можем ли сега да приемем днешния ред с тези коментари и изменения? Да, благодаря ви. Одобрение на протокола от заседанието от 9 и 10 октомври. А, може да се запознаете с тези протоколи на нашата интернет страница. Ако няма възражения в хода на днешното заседание, протоколите ще бъдат а, одобрени. Не виждам да има възражение. В такъв случай ще направя съобщения от името на председателството и разбира се ще преминем към основната тема на нашата дейност днес. А именно между парламентарна среща по бъдещето на политиката по сближаване след 2020 година, възможности, предизвикателства и последващи стъпки. Уважаеми колеги, скъпи приятели, уважаеми членове на национални парламенти. За мен е чест да ви приветствам днес тук в Европейския парламент. Ние сме се събрали днес тук на тази междупарламентарна среща за разискване на една много важна тема. Какво е бъдещето на политиката на сближаване и как тя ще изглежда след като приключи сегашният финансов период 2020 година. Вече сме обсъждали тази тема в нашата комисия много, много, многократно по различни поводи. Ние сме подготвили даже и резолюция за, по различни теми а, във връзка с а, политиката на сближаване след 2020 година. А, също така сме подготвили в комисията и доклад по собствена инициатива. Ние вече сме изразили нашата а, позиция през май тази година на пленарна сесия. И към момента ние очакваме така наречения проект а, и пакет Омнибус. И а, госпожа Крецо, която ще се изкаже също. А, госпожа Крел всъщност е доклад, основният докладчик от нашата комисия. Седмият а, доклад. А, а, по политика на сближанието беше прият през октомври месец. Ние го обсъждахме а, тук в а, комисия, а, нашата комисия, съвместно с комисария по регионално развитие, госпожа Крецо и разбира се с съответния докладчик от Комитета на регионите. Нашата комисия изготви също така доклад а, по собствена инициатива по този важен, важен документ. Следващата година ще започне новият, новата финансова рамка. Ние очакваме през май преговорите по нея, доколкото сме информирани. Утре ще имаме среща и изслушване с господин Етингер, комисаря, отговарящ за е, европейския бюджет и се надявам от него да получим повече информация относно преговорите по новата финансова рамка. ще имаме е, много важна дискусия относно възможностите и, и предизвикателствата пред нас и да разгледаме най-добрите практики от предходния и от сегашния финансов период. Ние, членовете на Европейския парламент, очакваме една чудесна и плодотворна дискусия днес и ви пожелавам, разбира се, много успех по време на дискусията. Преди да започнем нашата дискусия. Има да направя няколко съобщения до членовете на национални парламенти. Ако желаете да се изкажете, моля ви, попълнете картончетата за искане на думата. Дайте ги на техническите помощници и съответно можете ли... Всичко ясно ли е? Да, благодаря ви. И чухме въпроса от залата. Аз ви познавам вече. И а, за, нас е, за мен е лесно да разбера кой иска да се изкаже. Освен това, ние следваме нашата а, процедура. Първо ще се изкажат координаторите на политическите групи, след това членовете на националния парламент и след това останалите членове. А сега Нека най-сърдечно да приветстваме госпожа комисаря Крецо, която е нашия гост днес и ще участва в нашата дискусия. Бих искал да приветствам също така министър Ап, който отговаря за политиката на сближаване в естонското председателство. Вие сте били вече тук сред нас и сме обсъждали по друг повод проблемите, свързани с политиката на сближаване. За мен това е удоволствие. Нека да не губим време. Думата има комисаря Крецо за бъдещето на политиката на сближаване. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент и разбира се, уважаеми членове на националните парламенти. Много ви благодаря за поканата да участвам на днешното заседание. За комисията е много важно да има контакт с националните парламенти, които имат, играят много важна роля в анализа на нашата политика и е, надзора и нейното представяне пред европейските граждане. Благодаря на всички членове, присъстващи тук, където посещавам на, е, страните, държавите членки, се опитвам да се срещам с членове на националните парламенти, т.е. опитваме се да поддържаме един постоянен и прозрачен диалог. Днес ние сме се събрали тук в Дома на европейската демокрация. Това е ключов момент за продължаване на политическия диалог, ключов момент и за нашата политика, защото обсъждаме бъдещето на политиката по сближаване след 2020 година. Получили сме становищата почти от всички държави членки относно бъдещето на тази политика. И в тази връзка искам да благодаря на всички вас, на националните парламенти, също така за а, вашата работа. Високо ценя работата и на Комитета на регионите, на вашата комисия, също така, госпожо председател, подготовката на това заседание, както и на госпожа Вестфал, както и становището на господин Шнайдер от Комитета на регионите. Наистина, това са много, много полезна работа. Дами и господа, виждаме, че европейският проект доведе до безпредседентен период на мир и благосъстояние, въпреки предизвикателствата, породени от иммиграцията. Има напрежение в нашия съюз Увеличиха се различията. И това а, е отбелязано също така в последния седми а, а, доклад. И тези различия носят опасност за подкопаване на ценностите на Европейския съюз. Но ние поглеждаме към бъдещето. Бъдещето е да се запази политиката на сближаване. Защо? Тя е конкретна политика, конкретен израз на европейската солидарност. Тя предоставя равни възможности за всички граждани във всички региони. Миналия месец полицията, комисията публикува седмия доклад за състоянието на, на политиката на сближаване. А, ние отбелязваме, че има сближаване Забелязва се такова сближаване на европейско ниво, което доказва, че тази политика работи. Но съществуват и парадокси. А именно – Докладът сочи, че между страните и в самите страни, между е, градски и селски региони, между големи и малки градове се увеличават различията. Поради тази причина аз мятам, че трябва да продължи съществуването на тази политика и да инвестираме в нашите региони. И това е становището на много държави членки. Седмият доклад на комисията сочи също така, че се а, увеличават създаването на, на работни места, интегрирането на мигрантите, предлагат се по-добри услуги в секторите на транспорт, инфраструктура, иновации, научни изследвания. Т.е. вие виждаме, че тази политика има огромен принос в много сектори ние смятаме, че трябва да бъдат подпомагани и за напред държавите членки и регионите за да се справят с предизвикателствата от глобализацията. Дами и господа, въпросът сега е как да направим това? Как можем всъщност да се фокусираме върху материални, видими а, резултати, как политиката да бъде опростена за бенефициерите, по-гъвкава и прозрачна? как да постигнем баланса между измененията, промените и стабилността. За мен ключовата дума е доверие. Аз мятам, че ние радикално трябва да опростим политиката. Тя не е променена последните 25 години и понякога това може да се превърне в кошмар за а, бенефициерите. Тоест трябва да опростим системите за управление и за контрол – и да възстановим доверието между програмните органи и европейските институции. Програмата от 2014-2020 година предоставя високи гаранции, но същевременно е доказано, че има доста сериозна административна тежест. Тоест, ние трябва наистина да опростим процедурите и, но и разходите. И комисията а, може да а, извърши своите плащания при одобрени предварителни условия. През последните години видяхме, че могат изведнъж да се появят нови проблеми и предизвикателства. И а, трябва ясно да се определят а, а, приоритетите. Те се определят обаче в началото. Когато има някакви промени, те много трудно тези приоритети могат да бъдат а, изменени. Тоест, ние трябва да реагираме много по-бързо. Спомняте си а, случая с Катърпила, където а, а, стотици хиляди а, работници останаха а, без работа, останаха на улицата или когато се появят природни бедствия и така нататък. Тоест, ние трябва а, парите да ги разпределяме по-гъвкаво и по-бързо, за да се справяме с проблемите, настъпили а, мигновено. Освен това, регулаторният пакет трябва да бъде много прозрачен и правилата са същите, както и при структурните фондове. Освен друг важен въпрос е въпроса за управлението. Ниското ниво на управление е препятствие за економическото развитие и съответно е проблем за а, общ... публични инвестиции. Не го казвам това за първи път. Парите не са всичко. Ние трябва да изграждаме добър административен капацитет Именно затова се обръщам към представителите на национални парламенти. Вие знаете какво става в вашите страни, във вашите избирателни региони. Много важно е това за нас. Вие разполагате с експертизата, с инструментите за а, пренасочване и реализиране на европейското законодателство. И разбира се, за нас е много важно да имаме добро а, регулиране и добро управление. Ние се опитваме, разбира се, да предоставяме положителни стимули за положителни структурни реформи. Бих искала да приключа, дами и господа, с а, това, че е много важно да работим заедно с вас, вие, с вашите избиратели, за да може европейската политика, политиката по сближаване наистина да се прилага по места. Съвместно с комисаря Тайсън ние се опитваме да подкрепяме регионите, но важно е всички да бъдат ангажирани. Комисията, държавите членки, Европейския парламент, националните парламенти, местните органи на самоуправление. Просто ви моля, това, това не са само похвали, а искам наистина а, да подчертая, че тази политика може да бъде реализирана чрез вас с европейски средства. Защото през, виждаме, че последните години а, непрекъснато се обвиняваме. Всичко лошо идва от Брюксел, всичко добро идва от кметовите и от националните държави. Нали, знаете как стоят нещата. Като има големи инвестиции, 90% идват от, от европейски фондове, но никой не го казва това. И не смятам, че а, това трябва да се премълчава и разбира се, всяка страна има свой комисар и може да кани своите комисари. Тоест много е важно да подобрим комуникацията. Скоро а, а, телефонирах с комисаря Мохедас в Манчестър. 150 милиона евро са инвестирани там. Това са евро, европейски средства. Той попита хората там по един проект. А, откъде са тези пари за въпросния проект? 150 милиона. 150 хиляди. А, и а, отговора беше, ми те са от кметството в Манчестър. Така че, моля ви, това не бива да се допуска. Нека политиката по сближаване наистина да бъде видима и хората да говорят за нея. Ако желаете допълнителна информация, аз мога, разбира се, да ви предоставя информация. Аз предложих в началото на тази година да се създаде алианс по сближаването и се надявам тази идея да бъде доразвита. Искам също така да ви информирам, че миналата седмица председателя Юнкер създаде специална работна група за субсидиарност и солидарност, която ще участват членове от Европейския парламент, Комитет на регионите, националните парламенти. Тази работна група се създава в много назрял момент, именно в рамките на нашия политически диалог, което означава, че ние ще разгледаме възможностите за една по-ефективна политика. Желая ви плодотворна дискусия. Освен това бих искала да добавя, че тази комисия е една от най-добрите. Тук са представени много експерти, които работят по места, които знаят как изглеждат нещата по, нещата по места. Много е важно да си сътрудничим. Комисия, национални парламенти, Европейски парламент и сърдечно благодаря още веднъж за поканата. Thank you, Commissioner. Thank you for... Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за интересното слово, за важните послания, които ни отправихте към нас. Разбирам, че се налага да си тръгнете. Е, Алпийския регион, ще обсъдим Алпийската стратегия. Е, знае колко сте заета. Благодаря ви, че дойдохте и споделихте мисли с нас. Сега господин фон Бреска ще остане до края на заседанието. Той ще представлява комисията и ще отговаря на въпроси, ако има такива. По-нататък ще му дам думата и на него. Сега за мен е удоволствие да е, дам думата на следващия ни е, основен оратор, господин Як Ап, министр на публичната администрация от естонското председателство на съвета. Той ще ни запознае с подхода на председателството. Господин Ап, имате думата. Уважаема госпожа Михайлова, госпожа комисар, уважаеми е, депутати. Благодаря ви първо за поканата да участвам в тази дискусия за бъдещето на кохезионната политика. Благодаря и за възможността да говорим е, тук заедно за възможностите, проблемите и следващите ни стъпки. Момента е много подходящ за това, тъй като комисията в момента работи по новата многогодишна финансова рамка, предложението за тази рамка, която включва и кохезионната политика. Преди да е, започна да навлеза в темата по същество, бих искал е, да благодаря на Европейския парламент, на госпожа Михайлова, на госпожа Крел и на докладчите Сянка за отличното е, взаимодействие по време на работата по Омнибус. Много работа ни предстои за упростяване на общите разпореди е, е, разпоредби в регламентите. През юли ние представихме приоритетите на естонското председателство в парламента и аз ви казах, че една от целите ни като председатели е да придвижим напред дискусията за бъдещето на кохезионната политика с особено внимание към е, е, упростяване приложението на тази политика. Успяхме да го направим. Обсъдихме, е, обсъждахме темата на най-различни равнища в съвета по общи въпроси миналата седмица. На съвета по общи въпроси говорихме предимно за кохезионната политика. Съвета по общи въпроси е, съгласиха единодушно, че трябва да дадат възможност на всички държави членки да представят своите мнения, предложения за бъдещето на кохезионната политика. Радвам се, че днес е, мога да ви е, разкажа в този формат за това заседание. Първо, заедно с държавите членки, ние приехме заключение на съвета за синергиите и упростяване на кохезионната политика след 2020. Съвета смята, че различните инструменти и политики на Европейския съюз трябва взаимно да се допълват и че синергията между различните инструменти и политики трябва да, да бъде доказана на практика хармонизиране на основните правила в отделните различните фондове и инструменти заслужава да е идея, по която заслужава да се помисли, включително и изпълнението. Това е препоръка на групата на високо равнище по упростяването защото е, това ще улесни работата на бенефициентите да се ориентират в сложния плетеница от европейски фондове. Миналата седмица министрите, които отговарят за кохезионната политика, се е, съсредоточиха вниманието си върху седмия кохезионен доклад и темите, свързани с следващата е, многодишна финансова рамка. Е, дискусиите бяха много ползотворни, много задълбочени. Държавите членки смятат, че кохезионната политика е е много важна. Тя допринася за съкрещаване на дистанциите между в развитието на отдални държави членки. Е, е, не трябва обаче да е, се самоуспокояваме. Трябва да продължим да работим, за да скъсяваме тази дистанция. Трябва да ви кажа, драги колеги, че държавите членки много високо ценят кохезионната политика. Съвета е решен да превърне е, правилата, е, да, да упрости значителна степен е, правилата, свързани с тези, този фонд. Трябва да намерим начин да гарантираме е, простички, ясни, не е, натоварващи е, правила за следващата финансова рамка. Няколко думи за предизвикателствата и възможностите, които предлага кохезионната политика. Според седмия кохезионен доклад, региони, държави, членки и Европейския съюз като цяло се ползват от тази политика. Въпреки това, обаче, има все още региони в Европа, както спомена и комисар е, Крецо, е, които е, изостават в економическото развитие с много висока безработица, което е ново, сериозен, нов сериозен проблем за, за Европейския съюз. Трябва да дадем тласък на растежа, да, да насърчим новаторството, да е, увеличим заетостта, особено е, заетостта сред млади хора и да се борим с бедността. Не трябва да мислим, че кохезионната политика трябва да си остане е, непроменена или е, изолирана от е, живота около нас. Е, в лицето на нови предизвикателства ни трябва цялостни решения, които обхващат различни сектори и различни фонди. Кохезионната политика трябва да е достатъчно гъвкава, за да откликва по-добре на реалните нужди на нашите региони и държави. Освен гъвкавост, трябва да гарантираме и политическа стабилност, защото кохезионната политика е, може да играе важна роля при дългосрочните инвестиции и подпомагане на структурните реформи. Разбира се, кохезионната политика не може да бъде панацея. Тя не може да реши всички проблеми, тя трябва да е точно е, ориентирана, е, да има ясни цели. Само тогава можем да, е, само тогава може да има максимален ефект. Затова трябва да избратим ясен сигнал какъв вид политика искаме и какви резултати целим. Е, подход, който е да ориентира към резултати. Това е приоритета ни. Е, добавената стойност от Европейския съюз е, трябва да е видна. Трябва да покажем на гражданите, че те сами в собствените си региони са се възползвали от инвестициите и по линия на кохезионните фондове. Е, трудно бихме могли да е, оценим е, значението на трансграничното сътрудничество. Една трета от населението в Европейския съюз живее по гранични райони. Тези райони са много важни във връзка с трансграничните услуги и свободното движение на хора и стоки. Трансграничното сътрудничество е най-добрият начин да се е, търсят решение на трансграничните проблеми. Отличен начин да се обменят добри практики и да се насърчава конкуренцията. Кохезионната политика се оказа изключително полезна в това отношение поради многогодишния си подход, поради е, нейната е, то съответствие на, член, е, на целите на Европа 2020 и Европейския семестър. Кохезионната политика е водеща по отношение на ориентираните към резултати инвестиции. И такива преимущества трябва да се развиват по-нататък. Хубаво е, че е, се водят такива дискусии и ще се водят още много е, дискусии по кохезионната политика и нейното бъдеще. Аз смятам, че трябва да я е, така да развиваме тази кохезионна политика, че тя да дава тласък на развитието на нашите региони и в крайна сметка да се подобрява, повишава благосъстоянието на гражданите. Благодаря отново за поканата и за възможността да говорим по теми, които засегнахме и на съвета по общи въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Ап. Благодаря ви за интересната информация, за вашите послания. Да, всъщност можем сега да кажем е, довиждане на комисар, госпожа комисаря и да продължим с нашата делова работа. Сега да преминем към следващата част от е, дискусията, всъщност да започнем е, самия дебат. Е, имаме пет, петима интересни оратори, които ще представят различен подход и ще огледат кохезионната политика от различен ъгъл. Всичко това с ориентация към бъдещето. Тези оратори са господин Ерик Ван е, фон Бреска, директор на е, Генералната дирекция за регионална и градска политика в Европейската комисия. В момента той, е, комисията изготвя бъдещето, предложение за бъдещата политика за периода след 2020, така че неговото изказване е много навременно и ние с нетърпение чакаме да чуем какво има да ни каже комисията. След него ще говори госпожа Евелина Василия Василева. Тя е председател на Комисията по водите и околната среда в Народното събрание на Република България. Тя ще ни разкаже за това как България гледа на бъдещата кохизионна политика. Ще ви даде и примери. Госпожа Рована Пламп е председател на Комисията по европейски въпроси в Камерата на представителите на Румъния. Румъния ще поеме председателството през пролета на 19-та, което ще бъде решаващ период за изготвянето на следващия период на финансиране. България, между прочим, поема председателството от 1 януари следващата година. След това е, е ред на Румъния от пролета на 2019. Е, господин Михаил Шнайдер е член на комисията на регион... Комитета на регионите, извинете, и добър наш приятел на комисията Реги. Реджи той е докладчик е, от е, Комитет на регионите, е, на становище на Комитет на регионите под заглавие Бъдещето на кохезионната политика след 2020. Интересно ще е да чуем какво има да ни каже. И госпожа Констанция Креел е член на Европейския парламент и на нашата комисия Реджи. Тя е координатор на групата си, групата на социалисти и демократи в Европейския парламент. Тя е и докладчик по е, ключови досиета е, в, на комисията, е, коя, а именно досието Омнибус. И така, приветствам за дошли и нашите оратори. Е, пръв ще чуем господин е, фон Бреска. Имате думата. Е, благодаря, е, госпожо председател. Аз обикновено избягвам да повтарям думите на комисаря, на комисарката, е, но ще се спрем на четири въпроса, които, така, на които комисията доста държи и по които мислим сега във връзка с бъдещето. Като казвам бъдеще, имам предвид 2000, след 2020 е, както се каза вече, комисията ще излезе с предложение е, някъде през лято следващата година. След 7-8 месеца ще ви представим тези такова предложение. Първият въпрос. Е, значението на структурните реформи и защо са важни те? Защото когато е, мислим за региони, които са по-неразвити, неразвити или по-бавно се развиват, е, има нещо общо между тях. Да вземем бизнеса. Ако гледаме по-слабо развити региони, забелязваме по-малко на брой фирми, по-малки фирми, по-малко начинаещи под нови фирми и по-непродуктивни предприятия. Това означава, че предприятията в тези региони, е, за тях е трудно да се е, преборят с една е, неблагоприятна бизнес среда, защото малките предприятия не могат да се преборят, да си намерят, да се ориентират в тази среда, докато големите успяват. Тази не е, така благоприятна е, бизнес среда е спънка и за економическия растеж и за кохезионната политика. Например, в е, текущия период е, инвестираме 70 милиарда евро в е, новаторство и е, развитие на предприятията. Тези инвестиции могат да доведат до създаване на нови предприятия и работни места само ако разходите по създаване, е, създаване на нова фирма не са толкова високи. Ако предприятията в, е, и ако предприятията в съответния регион имат достъп до финансиране, а някои нямат. Е, така че накратко, това върху което мислим в момента в комисията за бъдеще е как да предоставим, как да, е, да намерим положителни стимули, е, за да е, дадем тласък на реформите в бизнес средата в тези региони, за да инвестираме не само в хора и предприятия, но и да инвестираме за преодоляване, за провеждане на регулаторни и административни реформи. Говоря за положителни стимули, но, както казах, решение още не сме намерили. Второ, важно е качеството на управлението. Ако погледнем какви са основните пречки пред растежа? всичко се свежда до качеството на а, държавната администрация. Виждате на някои места, че това е направо е, е, е, е пречка към економическото развитие. Значи е, администрацията, ефективността на съдебната система, контрол върху корупцията, е, това са много важни елементи. Така че ясно е за всички нас, че трябва да подобрим публичната администрация и институт държавните институции с цел да стимулираме растеж и да управляваме по-добре фондовете. Значи в бъдеще ще на, на, държим повече на това, особено и на изграждане на капацитет, модернизиране на държавната публичната администрация, така че да е по-ефективна. Трето, комисарката вече спомена – е, че в бъдеще ударението в кохезионната политика ще бъде поставено върху е, области, в които Европейски съюз има добавена стойност. Новаторство, социална интеграция, действия по климата. Но е, най- най- и най-добрата политика не е струва нищо, ако механизмите и за изпълнение не са адекватни. Тоест, госпожа комисаря каза, че в много случаи тези механизми са много сложни, затова ние ние мислим как радикално да опростим а, е, тези механизми. Много пъти се го, сме говорили за това, но сега сериозно смятаме да го направим. А, е, бъдещи е, регламент а, ще бъде много по-кратък, много по-простички ще са на разпоредбите, правилата, по-малко проверки, по-малко одити, по-малко отчети, по-малък брой отчети и е, е, така тежестта ще падне върху националните е, норми и е, е, органи, е, което предполага повече доверие. То не е винаги просто, лесно, но ще се постараем. Е, действителността е различна по места и трябва да видим е, докъде ще стигнем, е, прилагайки, е, следвайки тази политика. Но вярвайте ми, ще изпълним това, което сме поели като ангажимент. Сигурен съм, защото в комисията вече има всеобщо съгласие, че сега, в сегашните рамки не можем да продължим да работим. И накрая ефекта от тази политика. Тук искам да подчертая, че и искаме в бъдеще да обърнем повече внимание на новаторските форми на финансиране малко да, да се отдалечим от безвъзвестни помощи, заеми за закупуване на дялове. Сега, както спомена госпожа Михайлова, обсъждаме такъв пакет съвета и в парламента да улесним ползването на финансови инструменти. Но това не означава, че ще се откажем изцяло от, е, без, от грантовете, защото има области, в които те са единствения начин за финансиране, на финансиране, просто защото тези области не генерират а, е, е, приходи. И не биха могли да бъдат върнати е, кредити. Е, за нас е винаги ясно, че политиката е на първо място и след това инструментите, които я обслужват, а не обратното. Какво означава това? Кохезионната политика не може и няма да се свежда до обеми на финансиране, леверидж или обеми или възвръщаемост, а само а винаги ще е, е важно при тези финансови инструменти дали те стимулират новаторството в малките и средни предприятия, създават ли работни места и в крайна сметка това ще е а, е, мярата, а не а, е, това ще е критерия, а не а, е, други, а, като обем на инвестиции или други. Ние оперираме в пазари и региони, където а, подобен критерий трудно би могъл да се прилага. Ето защо политиката е на първо място но пък бързам да кажа, че вече минахме към е, положение, при което 20 милиона евро ще бъдат е, вложени чрез финансови инструменти и все повече ще ги използваме в бъдеще. Спирам до тук. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Е, чух е, така реакцията на, на присъстващите, която говорихте за симплификация. Това е най-любимията е, ни процедура. Знаем точно, че е, всяко упростяване минава през осложняване. Надявам се обаче този път усилията ни да успеят а, с, и да постигнем опростяване. Сега за мен е удоволствие да дам думата на следващия оратор. Нека да го направя на български. Удоволствие да сте тук. Благодаря, госпожо Михайлова. Dear Madam Chair, dear Minister Up, Госпожо председател, госпожо комисар, членове на Европейските националните парламенти, представители на Европейската комисия и Комитет на регионите, дами и господа. Благодаря за възможността да участвам в този важен форум и като представител на българския парламент да ви представя опита и вижданията на България за бъдещето на кохесионната политика след 2020. Сега ми позволете да премина на български язик. България отбелязва 10 годишнината от своето членство в Европейския съюз. На прага сме на първото в историята ни председателство на съвета на Европейския съюз. За тези години Българските граждани останаха едни от най-убедените еврооптимисти. Според оповестено в края на миналата седмица национално представително проучване, подкрепа на Евросъюза изразяват 50 на 100 от българските граждани. 63 на 100 възприемат Евросъюза като демократичен, а 52% го определят като солидарен и закрилящ. Съществен принос за тези възприятия има кохезионната политика, която е основополагаща за Европейския съюз. Дебатите за нейното бъдеще предстоят и те ще бъдат част и от приоритетите на българското председателство. Очакваме през май месец предложенията на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка, с което ще започне широк процес на консултации. Чертайки бъдещето, няма как да не се обърнем назад за да отчетем уроците на миналото. Когато говоря за кохезионната политика, до голяма степен се опирам и на личния си опит, опит натрупан както в местната власт от страната на бенефициентите, така и в изпълнителната власт, като министър отговарящ за управлението на оперативна програма «Околна среда», а сега и в законодателната власт. Безценен беше опитът с оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., която от програма в риск с спрени за около година средства се превърна в една от най-успешно реализираните в страната. Въпреки трудностите беше постигнато 100,19% изпълнение. Със средства по програмата бяха изградени или рехабилитирани 50 пречиствателни станции за отпадъчни води, близо 2600 км ВиК мрежа, 18 регионални системи за управление на отпадъците. Тази екологична инфраструктура обслужва близо 4 милиона души. Това са повече от половината жители на страната ни. Резултатите на оперативните програми в България през първия за страната ни период 2007-2013 година като цяло са много високи Общият процент на изпълнението им е почти 98 или почти 15 милиарда лева. Но това са само цифри, а ефектът от тези инвестиции е осезаем, видим и осъзнат от българските граждани. Средствата от европейските фондове имат важно значение и за икономиката на страната ни. Ползите могат да бъдат добре иллюстрирани от съпоставка между постигнатите макроекономически показатели и хипотетичен сценарий без достъп до европейско финансиране според иконометрично изследване за 10-годишния период на членството на България в Европейския съюз брутният вътрешен продукт на страната е с над 10% по-висок, а износът с 1,6% повече спрямо ситуация без европейски средства. В резултат от еврофинансирането към края на 2016 г. са създадени 372 000 работни места, а общото на сред... увеличение на средната работна заплата е 9,6% в сравнение с нулев сценарий без еврофондове. Европейските инвестиции ограничиха негативното въздействие на финансово-економическата криза. По-настоящен България е финансово стабилна, с 4 на 100 ръст на брутния вътрешен продукт за 2017 година, с ниско ниво на безработицата от 6,5% и ръст на доходите най-вече в реалния сектор с 11% за последната година. Настоящия програмен период 2014-2020 година постави силен акцент върху стратегическия характер на инвестициите. С въвеждането на предварителни условия много ключови реформи в страната ни бяха придвижени напред. Да, началото на периода беше белязано от известно забавене, дължащо се както на закъснелия законодателен пакет на ниво Европейски съюз, така и на промените в правилата и нужното време за акредитация на управляващите органи. Въпреки известното забавяне, България е на седмо място по ниво на разплащане по данни на Европейската комисия от миналия месец. Какво е нашето разбиране за следващите стъпки в периода след 2020 година? Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Бъдещето на Европа, Брекзит, сигурност и миграция, изменение на климата, развитие на дигиталното общество – Необходимо е обаче да продължи и стремежът ни към икономически просперитет и налагане на Европейския съюз като ключов играч на глобалната сцена. Ключовите ми послания са продължаващо сближаване, упростяване, гъвкавост и резултатност. Преди всичко, важно е да запазим дългосрочния инвестиционен характер на кохезионната политика. Макар и променена, тя трябва да продължи и то за всички европейски региони трябва да запази своето приоритетно място в общия бюджет на Европейския съюз и след 2020 година. Благодарение на нея се засилва конвергенцията и се решават структурни проблеми във всички региони, не само в най-бедните. Времето има значение. Затова законодателната рамка трябва да се подготви на време, а промените трябва да се осъществяват плавно, за да не доведат до допълнителни забавения за България е съществено дебатите да се насочат към засилване на ефектите на инвестициите, така че единният пазар на Европейския съюз да продължи да се развива, което ще бъде от полза в еднаква степен и за донорите, и за бенефициентите. Евросредствата стимулират развитието не само на малките икономики, но имат принос и към тези на страните донори – от всяко инвестирано евро по линия на кохезионната политика в по-слабо развитите райони, немалка част се връща в големите економики на страните от Западна Европа. По този начин политиката на сближаване допринася за економическото развитие и растеж на целия Европейски съюз. Нашата цел трябва да бъде преминаване от фокус върху съответствието и контрола и фиксиране върху документацията към уеднаквяване на правилата, упростяване на изпълнението, и стремеж към конкретни резултати с определен ефект, разбира се, при спазване на принципа на добро финансово управление. Европейските структурни инвестиционни фондове са най-контролираните и аудитирани инвестиционни инструменти. Улеснение за държавите членки би имало оптимизиране на одитния подход. Затова принципът за единствена одитна проверка е задължително да бъде широко въведен, за България принципът на споделено управление няма алтернатива на този етап, що се отнася до бюджетните средства, инвестирани по линия на кохезионната политика. Едновременно с това е необходимо, прилагайки принципа на субсидиарност, по-ясно да бъдат разграничени отговорностите на държавите членки и Европейската комисия по отношение на програмирането, изпълнението и контрола на еврофондовете. Необходимо е да се дискутира и въпроса за засилване на демаркацията между фондовете, като се разширят възможностите за интегрирани инвестиции на основата на национални и европейски стратегии. Важно е да се осигури необходимото ниво на гъвкавост, за да се отговори на специфични предизвикателства на национално и регионално ниво. Могат да бъдат прилагани и гъвкави комбинации между програми и инструменти, например Хоризонт 2020 и Програма за развитие на човешките ресурси. Програмите за околна среда могат да се комбинират с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това лесно може да се реализира, ако хармонизираме правилата на централизираните програми и европейските структурни и инвестиционни фондове. Още през първия програмен период България изгради собствен национален капацитет за работа с финансови инструменти. Безспорно успешен беше опитът ни и той може да бъде използван и занапред, защото се очаква делът на финансовите инструменти да се увеличава. Колкото и да са добри финансовите инструменти обаче, те не могат да заменят безвъзмезната финансова помощ. Те трябва да бъдат допълвани към нея и да се прилагат само в сектори с економически потенциал и установени пазарни ниши. И накрая, Кохезионната политика повишава отговорността на страните членки и има водеща роля за модернизацията на администрацията и начина на функциониране на публичните органи. Тя възпитава и дисциплинира институциите, учи ги на добро управление, ефективно планиране, с ясни цели и конкретни резултати. България ще подкрепя и в бъдеще принципа за тематичната концентрация за постигането на определени стратегически цели. Очаквам също така, че механизма на предварителните условия ще бъде допълнително укрепен в програмния период след 2020 година, но вече обвързан не само с санкции, а и с стимули. Уважаеми дами и господа, на сградата на българския парламент стои надписът Съединението прави силата. Това мото беше избрано и за девиз на предстоящото българско председателство. Вярвам, че общите усилия водят до добри резултати. Нека и в предстоящия дебат да бъдем обединени в стремежа си към повече Европа чрез прилагането на умна кохезионна политика. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Василева. Много интересно представене. Сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа Рована Пламп председател на Комисията по европейски въпроси в Камерата на депутатите на Румъния. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Мисайлова, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти. Дами и господа, най-напред ми позволете да изража моята благодарност за тази покана, да участвам във вашата дискусия днес тук по една много важна тема, а именно бъдещето на политиката по сближаване след 2020 година. Става въпрос за нашето бъдеще, за бъдещето на европейския проект, на всички нас, на всички европейци. Днес ще говоря в качеството си на а, бивш министър по европейските фондове – а също така и като действащ председател, като председател на Комисията по европейски въпроси в Румънския парламент. И вие казахте, че е, първия семестър на 2019 година Румъния ще поеме председателството на Европейския съвет. Аз ще говоря отчасти е, предходния е, период 2007-2013 година. Този период, финансов период, представляваше всъщност за първи път опит за Румъния да управлява европейски фондове. Разбира се, че ние направихме грешки. Същевременно ние се опитахме да подпомогнем страната и нейното управление – фонда за сближаване, кохезионния фонд, наистина имаше голям примус за Румъния. Тези а, структурни инвестиционни фран, а, фондове а, спомогнаха да се увеличи БВП в Румъния с 2,3%. Освояването на фондовете беше около 19%. Следващия а, финансов, а, сегашния финансов период, разбира се, ние целим повече а, резултати, а, подобряване на предварителните условия за проектите. А, ние получихме много повече насоки, а, постигнахме повече опит и така, отколкото предходния а, период. Освен това бих искала да отбележа, че програмирането е по-трудно когато трябва да се спазват определени а, прагове, определени на централно ниво. Защото не се отчитат инвестиционните потребности на държавите членки и на регионите, които се различават. Това е много важно за бъдещето на Европейския съюз. Даже се осмелявам да, да твърдя, че не могат да се разделят а, тези неща. Нуждаем се от една силна, укрепена е, политика на сближаване за всички региони по този начин единствено може да се създаде економически растеж и нови работни места. Така че политиката е, може би, най-важната от всички европейски политики, защото тя трябва да предостави интегрирани решения на национално, регионално, местно ниво, отчитайки особеностите на тези нива. В зависимост от представителността, ние, разбира се, даваме своя принос тази връзка бих искала да се спра на някои ключови елементи за бъдещето на тази политика след 2020 година. Надявам се тези ключови елементи да бъдат взети предвид. Първо, увеличаване на ефективното разходване на фондовете. Въпреки, че Европейският съюз е изправен пред нови предизвикателства, например като а, сигурност, а, мигранти, опазване на граници и така нататък, въпреки това, Кохизионната политика трябва да отчете новите потребности в, от съответните региони. И съответно средствата да бъдат разпределени спрямо нуждите. Това ще увеличи ефективното разходване на средствата. Второ, по-интелигентно управление на средствата в програмния период. Винаги има някакви проблеми и затруднения. Естествено, че разбира се, новите системи за контролни за управление са свързани с нови насоки и процедури. като към тях това са, тези, това са правила и процедури на европейско и на национално ниво. Ние желаем обаче и за бъдещия период да се запазят действащите сегашните структури и не във всеки нов финансов период ние да дискредитираме системата за управление и контрол. Трето, Кохизионната политика трябва да финансира действителните потребности на регионите на държавите членки. Напълно съм съгласна да насочим внимание върху приоритетите към сегашния регламент за развитие на, а, а, на селските региони Разбира се, че трябва да се стремим към ниско въглеродна економика, но самите региони трябва да изградят свои собствени ам, стратегии и да посочат кои са техните приоритети и съответно да потърсят финансиране от различните налични фондове. Регионите трябва да имат възможност да посочат своите потребности, след това да потърсят а, адекватното финансиране. Затова смятам, че всички централно определени а, прагове, като например а, фондовете за стратегическо раз... инвестиции или за а, структурните инвестиционни фондове, ние смятаме, че а, трябва да могат да се комбинират а, различни финансови инструменти и средства от различни фондове. По този начин ние можем да стимулираме економическия растеж. Ру, Румъния смята, че е много важно а, приходи, а, проекти, които а, генерират приходи, да бъдат финансирани от структурни фондове, а също така и да се запази системата за субсидии и безвъзмезни средства. Структурните реформи са важни. Те са основа... Структурните фондове също са важни. Те са основата на кохезионната политика. И трябва да се запасят тези възможности в европейски, нови европейски е, семестър. Нека да бъдат оптимизирани препоръките за всяка конкретна, конкретна страна, а не те да налагат повече, по-голяма административна тежест, защото всяка, не всяка мярка води до наистина продуктивност и до реформи. Тоест, нека да се фокусираме върху тези препоръки за всяка страна, които са релевантни за политиката на сближаване в съответната финансова рамки, рамка. А, следваща точка е гъвкавост и опростяване на мерките за а, бенефициерите. Тоест, правилата за всички фондове трябва да бъдат опростени. Смятаме, че всички тези условия ще допринесат за по-ефективно разходване на ресурсите от европейския бюджет. Тоест, всички процедури по прилагане трябва да бъдат опростени. По този начин ще намалят проблемите както за властите и компетентните органи, така и за бенефициерите. Това, разбира се, ще увеличи пригодността и резултатите на проектите. Освен това, що се отнася до контролните права, предварителните правила, одита, определянето на показатели са много важни мерки, които обаче трябва да бъдат опростени. Гъвкавостта е ключов елемент политиката на а, сближаване трябва да бъде по-гъвкава. По този начин тя ще може да реагира бързо на новите предизвикателства. Затова тя се нуждае от стратегическа посока. Трябва да бъдат приети програмни документи, които са многогодишни. Какво решение може да се създаде? Например, един резерв, да бъде създаден един резерв, който да, да се разходва само в, а, при определени условия. Според нас, когато си реагират, е, финансират регионални и национални проекти, също трябва да се проявява по-голяма гъвкавост. По този начин мога, може да се постигне по-добро сближаване между регионите, между регионите в самите страни, между държавите членки и Европа като цяло. Доверието е много важен елемент за политиката на сближаване. Като се започне от създаването на тази политика и се премине през нейното прилагане, по този начин а, ние а, ще укрепим отношението и доверието на а, бенефициерите към тази политика. Политика на а, периода. Какъв да бъде периода за а, реализиране. 5 или 7 години. Нека, това е друг въпрос. Нека първо да започнем от първия ден на периода е, с едни опростени правила. А, въпреки всичко, ние смятаме, че трябва да се запази един 7 годишен период на тази политика, имайки предвид характера на бюджета, който, разбира се, трябва да а, бъде стабилен. По този начин можем да постигнем нашите цели. Румъния, разбира се, се координира своите дейности с българското и с австрийското председателство. Ние сме започнали вече контакти с комисията, с парламента, с съвета за да координираме бъдещето на политиката преди е, евро, е, изборите за Европарламент през 2019 година, което разбира се ще бъде доста сериозно предизвикателство. Мисля, че всички ние трябва да обединим усилия, е, за да превърнем политиката на сближаване в един успешен инструмент. И разбира се, това е едно от средствата, за да сложим край на евроскептицизма. Благодаря, госпожо Плам. Сега думата има господин Шнайдер който е член на Комитета на регионите, който ще ни представи становището на Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател. Комитета на регионите високо цени тази покана да участваме тук на днешния дебат. И благодаря за това, че имаме възможност да се срещнем с представители на националните парламенти. Мисля, че през следващите две години тази, това сътрудничество ще има, играе много голяма роля. През май тази година нашия комитет излезе с становище по собствена инициатива по бъдещето на кохезионната политика. От 350 члена един беше против. Тоест, това е мнението на а, регионалното самоуправление в Европа. Нашето становище изразява тази позиция. Позволете ми да се спра някои ключови а, разсъждения от това становище. Естествено, не искам да се повтарям, но повечето от казаното до момента потвърждавам и съм съгласен и това, на разбира се, много ме радва, вместо а, а, да си противоречим тук. Първо, ние смятаме, че политиката на сближаване не е подарък на Европейския съюз към а, регионите, общините и държавите членки, а политиката на сближаване е задължение, проистичащо от Лисабонския договор. Това е задължителен елемент за укрепване на териториалното и регионално сътрудничество. Тоест, това е заложено в самия договор. Дали сега ние се възползваме правилно е друг въпрос. От седмия доклад за тази политика виждаме и четем, че и за напред е важно след 2020 година Европейския съюз да има такава политика. Тази политика, разбира се, не е перфектна, такава каквато е в момента. Естествено, че трябва да се подобрят много неща, различни технически аспекти. няма да се спирам на тези аспекти. Но бих искал да подчертая, че трябва да се подобри политиката, за да се прилага по-ефективно. И както колегите, които вече се изказаха, искам да подчертая, тази политика трябва да бъде опростена. Господин фон Бреска, вие също казахте, да, трябва да се опрости политиката. Когато започнах преди две години да изготвям това становище от името на Комитет на регионите, още тогава казах, че основната тема е за бъдеще това е опростяване. И много се радвам, че виждам от всички страни, нали, хората смятат, експертите смятат, че това е, е, трябва да се направи. Тоест проблемът е очевиден. Тоест трябва технически да опростим политиката. И още в средносрочен, т.е. ако ние не го направим това веднага, то в средносрочен аспект политиката ще се срине. Разбира се, че тази политика трябва да разполага с средства. Тази политика не може да бъде реализирана без финансови средства. Така че ние трябва наистина да помислим а, какви а, средства да бъдат предвидени разбира се, пропорционално в рамките на целия европейски бюджет. Освен това, се нуждаем от подобряване, но не а, някакво революционно промени. Тоест от регионалните власти на самоуправление ние чуваме следното. Тоест, нека наистина промените, които се правят, да не са твърде много защото местните власти на самоуправление наистина ще бъдат поставени пред по-големи проблеми, както през 2014 година, когато се създадат твърде много правила, то в края на краищата това ще доведе само до смущение, както за местната администрация, така и за бенефициерите, разбира се. Така че е, нашата институция е убедена, че всъщност тази политика трябва да а, се предлага на всички региони. Благодаря на колегата от България, която наистина толкова ясно подчерта, че тази а, политика се възприема навсякъде и тя се предлага за всички региони. А, много са причините за това, от економическа гледна точка, социална и така нататък. Освен това, ние не трябва да променяме така наречената архитектура на тази политика. Какво означава това? Това е разпределянето на различни категории. Смятаме, че това се е доказало по един много добър начин и седмият доклад на тази политика анализира регионите от различни аспекти. И е, виждаме, че всъщност групирането по развитие на държавите членки е различно. Е, което означава, че именно тези категории а, е добре да бъдат запазени. Ние също, разбира се, обсъждахме въпроса дали да се използва БВП като критерий за разграничаване повечето членове от нашия комитет смятат, че БВП трябва да се запази като важен критерий за разграничаване на различни категории региони. Смятам обаче, че трябва да се приемат и други критерии, допълнителни критерии, да се премине малко по, на по-дълбоко ниво, когато става въпрос за разпределяне на средствата и в рамките на държавите членки. Тоест, според нас е важно да се а, причислят а, и допълнителни критерии към БВП. Друг важен въпрос. Взаимоотношението между структурните фондове и тези, които централно се управляват в Европейския съюз. Ние апелираме към това да не се противопоставят тези две възможности за финансиране. И двете са основателни. Важно е да има сътрудничество, да има синергия, обединяване на различните методи за разпределяне, за финал, е, е, европейско финансиране. Така че, естествено, трябва да се подобри това взаимоотношение между различните методи за финансиране. Смятаме, освен това, че когато Става въпрос за структурните фондове, разпределенето на средствата. Трябва да се подобрят процедурите и чухме и госпожа комисария, т.е. да има по-голяма гъвкавост, което означава, че териториалният подход трябва да се подобри. Тоест, регионите да получат по-голяма свобода за взимане на решения. Те да преценяват какво е важно за развитието на техните региони, а не това решение да се взима на централно ниво. Разбира се, това е и апел към държавите членки Тоест, аз апелирам не само европейските политици, е, институции, но и държавите членки. Тоест, е, да се доверявате на вашите региони много повече, а не да ги урязвате техните правомощия и свобода на взимане на решение. Сега, за условията. Е, предварителните условия са много важна тема. Те са много важна. Не бива кохизионната политика да се обвързва единствено и само от изпълняването на условията. Тоест, средствата, които се разпределят от структурните фондове, правилата, които се а, а, прилагат трябва, към тях, трябва да се прилагат и за кохизионния фонд. Тоест да се определят потребностите, а не критерии, които са извън тази политика, външни критерии. Тоест тази политика в противен случай няма да, няма да работи. И виждаме това навсякъде, т.е. ние много сериозно гледаме на тези критерии. Критериите са много важни, гледаме много критично на това, което е към момента. Освен това, взаимоотношението между структурните фордове и европейския семестър. Трябва да се подобрят процедурите. Практиката е, работи към момента, но тя може да се подобри. Няма да се спирам сега на подробности. При всички случаи регионите са тези, които трябва да бъдат включени в дискусиите за европейския семестър и то много по-силно. Тоест годишните препоръки към страните, те се разминават с работните програми. Това няма да доведе до подобрение. Виждам, че времето ми изтича. Още няколко заключителни бележки, ако позволите. Много благодаря още веднъж за тази среща и за поканата към мен. Но нека тя да не бъде срещата, последна тази среща по отношение на 2020 година. Няма много време до започването на новия период. Надявам се през май следващата година комисията да излезе с новото предложение за финансовата рамка. И тук Европейския парламент, както и националните парламенти, разбира се, носят отговорност за приемането на новата финансова рамка. Всички ние, надявам се, сме поддръжници на кохизионната политика, ако ние си помагаме и се доверяваме, то аз смятам, че можем да бъдем по-големи оптимисти към бъдещето. А, през май тази година ние създадохме алианс на а, кохезионната политика. Cohesion Alliance го нарекохме това на английски – и този алианс, разбира се, всеки може да се включи в него като физическо лице, като парламент, като правителство, като организация. Всеки може да се присъедини към нашия алианс. Ето, това е всъщност хаштага, дами и господа, така че през Twitter вие може всъщност да обявите, че се присъединявате към нашия алианс. Хаштаг Cohesion Alliance. И колкото повече членове имаме, толкова по-силен ще бъде нашия глас и толкова повече е, е, ще бъдем ние представени в бъдещите дискусии. И моля ви се, присъединете се към нашия алианс. Благодаря за вниманието. I... Благодаря много. Благодаря ви за поканата. Надявам се да намерим е, все повече привърженици да се намерят за тази, е, този съюз за кохезионната политика наистина е, голяма инициатива беше на Комитет на регионите, това, което бяха организирали. Благодаря ви за вашите бележки. Сега е, има думата госпожа Крел. Тя е член на комисията Реджи и докладчик по някои е, от най-важните досиета в е, комисията Реджи. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Е, ясно е, че в 10 минути не може да бъде обхваната цялата кохезионна политика, още по-малко нейното бъдеще, затова ще се спра на няколко е, въпроса. Първо, Европейския парламент и нашата комисия от много месеци вече обсъжда въпроса за бъдещата кохезионна политика. И знаем, че за европейския, е, естествено е, е европейския парламент да се ангажира с запазването на една кохезионна политика, в която могат да участват всички райони е, и по-бавно развитите, по-слабо развитите и по-развитите и тези, които са в преход. Защото сме убедени, че тези инструменти на кохезионната политика е, е, този инструмент е не само инструмент за инвестиции за целия Европейски съюз, но и е, е израз на солидарността в нашия Европейски съюз. Предпоставка за това обаче и бих искал тук е, малко по-ясно да го формулирам от преждеговорившия. Предпоставка за това е да имаме е, достатъчно средства. И съвсем ясно ще кажа, Европейския съюз не може от една страна е, да поеме загубите на, на, на втори, най, двете, най, двете най-големи нетни плаци, от друга страна да поема нови предизвикателства, като измененията в климата, вълната от бежанци, новата политика за сигурност и отбрана и много други, без държавите членки да са готови да допринесат в, към бюджета на Европейския съюз или пък да, да приемат една нова система на собствени средства. Ние също ние също можем да похарчим е, едно евро един път, не пет пъти. Е, кохезионната политика обаче би трябвало за едно похарчено евро да организира 4, още четири такива. Това е важно е, депутатите в националния парламент да знаят това и да, да, са, е, да, да, да го кажат ясно, че трябва заедно да се борим с националните парламенти, за да могат държавните членки да споделят тази готовност е, да не изчакват някой друг да реши проблема, да намери от някъде финансови средства, а да, да, да убедят своят е, финансов министр, че държавите членки трябва да дадат своя принос също, а е да не чакат само на Европейския съюз. Е, така че хубаво е, че имаме възможност да обсъждаме точно този проблем тук с представители на националните парламенти. По принцип, аз съм за това да да не променяме кой знае колко кохезионната политика. Във всички случаи 7 след 7 години да започваме от нула, да се обучаваме отново, защото това се отнася не само до администрацията, управител, управ... управителните органи, бенефициентите също трябва да се учат на нови неща. За, така че трябва да запазим това, което имаме, но да го упростим. Е, в момента е, е, по омнибус, омнибус е на път да, да претърпи първото упростяване. Първият на среща ще бъде посветена на това. Надявам се да стигнем до компромис. последната дума ще имат държавите членки, но ако правилно съм разбрала, има положителен знак, че е, е, има убеждение, че ще стигнем до компромис, защото в крайна сметка е, е, това е една важна стъпка към е, упростяването. Когато мисля за упростяване на разходите за единствения одит, е, който да се прилага в много области, в повечето области. Това са важни стъпки напред е, в тази посока. Нещо важно пак е, по Омнибус, пакета за видимост. И аз се радвам, че госпожа Крецо спомена това, че в университета в Манчестър никой не е чувал за това, че европейски средства са вложени там. Е, това е именно един от проблемите, който имаме всички региони на Европейския съюз. Ние правим много добрини, а за това не се чува. Ако си помислим колко милиони в собствените региони, е, колко милиони се изливат в нашите региони като европейско финансиране, е, а е, от държавите членки гледат нас като бюрократи, които е, непрекъснато навличат нови разходи на денакоплатеца. Това, тази видимост трябва наистина да засилим и това е част от целта на промените в Омнибус. Е, е, Европейския парламент казва да на финансови инструменти, но там, където има смисъл от тях, трябва ни една кохезионна политика с е, средства, които е, ако се каже, например, че ще подкрепям сега един проект, е, научен е, изследователски проект, не е не е непременно такъв. Трябва да имаме стимули, да се, да се правят проучвания в определени технологии, определени цели в политиката за климата, там трябва да се е, вливат, е, наливат средства в бъдеще и е, Европейския парламент трябва да каже това много ясно. Приоритетите според мен са добре подредени. Например, мога да си представя цифровизацията, че в бъдеще тя ще играе много по-голяма роля, отколкото в момента, ще, е, но, но е, мисля, че в следващите е, седмици и месеци можем по този въпрос да дискутираме пространно. Но трябва да внимаваме е, в нещо друго. Кохезионната политика не е била никога и в бъдеще няма да бъде е, вадемекум е, панацея за всички проблеми. Не можем да запушваме всички дупки с нея в Европейския съюз. За, натур... за природните бедствия имаме фонда за солидарност. За драстични е, други е, е, случаи. Имаме е, фонда за е, е, смечаване ефекта от глобализация. Трябва наистина да се съсредоточим върху нашата задача социална, економическа и, и кохезия и разбира се да се състрочим върху отделни теми. И накрая да кажа нещо и за е, условията за сегашния период на кохезионната политика парламента е, се бореше за това да не се стигне до там е, да се поставят макроекономически условия. Е, аз е, говоря немски, можете да си представите е, колко съм се борила за това в съвета. Но е, макро, въведените макроекономически условия, както фактите показват, не функционират както трябва. Затова трябва да помислим дали въобще дали има смисъл е, някак, да се внасят някакви условия в кохезионната политика или много по-разумно би било да видим е, какви условия са нужни, е, какви акценти условия, какво да, какви условия да поставим и тогава вече да посегнем към политиката, която отговаря за регионите, а не да наказваме, така да се каже, други за грешки на националните правителства. Е, смятам, че трябва да се съберем и да потърсим за възможности е, в е, бъдещата политика на Европейския съюз именно това да проличи по-ясно. И в заключение една дума по графика и сроковете. Парламентът е готов за, преди следващите е, избори за Европарламент да стигне до там, че първите тристранни срещи е, по кризисната политика вече да са проведени, да се проведат. Но това не означава едва след 9, 8 или 9 месеца да получим предложение за регламентите, е, е, и не, както вече чух, е, по възможност е, е, окончателно решение за следваща финансова рамка да излезе за 2020 едва. А, а, това трябва да стане до година. А, максимално рано трябва да имаме предложение за кохезионната политика и по възможност паралелно с а, а, предложението за многогодишната финансова рамка, за да започнем да преговаряме и е, да можем е, действително на време да сме готови е, да започнем с годината 2020 с изпълнение на тази политика. Трябва да е ясно, че нито Европейския съюз, Е, нито е, за който се е, чертаят, се представят, различни образи в света, нито пък към държавите членки, които са центъра на тази политика, могат сами да го направят. Европейския съюз има нужда от кохезионна политика, а, а той не може да съществува без държавите членки и техните или нашите региони този път е, е, е, чрез залагане на правната рамка за програми и проекти би трябвало да успеем при тази многогодишна финансова рамка и ако не успеем, тогава ще е, сме загубили е, доверие, е, доверие в е, демокрацията и в институциите. Е, в следващите години ще трябва пак да започваме от начало на битката. Благодаря. Благодаря госпожа Крел. Благодаря на всички е, основни оратори днес за интересните им изказвания. Първо, благодаря ви за дисциплината. Както виждате, движим се в график, което е изненадващо. И така, сега да минем към следващата част от дискусията ни. Това е отворената дискусия, в която членове на комисията Реджи и нашите гости от националните парламенти могат да обменят мисли по темата за бъдещето на кохезионната политика. На списък имам 20 е, е, желащи да се изкажат, което означава по 3 минути за всеки. Много стрикно ще следя да се спазва е, времето, ако искаме да изслушаме всички. Още един изказващ се. Една минута ще получите. Благодаря, господин Целер. Ще започнем с координаторите на политическите групи. Доколкото разбирам, като координатор ще се изкажете, да? един координатор, двама депутати от националните парламенти, пак един координатор и по, този, по тази схема ще вървим. Сега господин Ван Нистерой. Ще се опитам да дам своя принос към дебата, тъй като бяха казани много неща и след като изслушах всички, Искам да кажа, че става дума за модернизация на политиката, да постигнем повече с по-малко. Не за революция. Понякога с по-малко пари може да свърши по-добра работа. Тоест не става дума за повече и повече. Много държави членки дори не са изразходвали е, средствата през 2014, 15, 16 и 17. Други са удвоили, отруили правилата на Съюза, така че нека да обсъдим това, нека да обсъдим а, резултатите, а не процеса. Говори се много за гъвкавост. Нека да оставим много неща в ръцете на държавите членки. Както каза госпожа Крел, това е управление на различни нива имаме споделени с ниво на отговорност. Комисария казва, вижте какво се случва там, където няма комуникация за европейската добавена стойност. В какъв свят заживеем, нали в Европа? И ако държавите членки и парламенти говорят за европейската добавена стойност, проблема е с комуникация. Никой не казва, не казва нищо за. Никой не казва за това, че Лондон е помогнал да се съществят промени в някои места, регионалните фондове на Европейския съюз. Тук имаме една брошурка. Това са предложенията на НП. Let the star shine. Нека звездите да блестят. Всъщност имаме партньорство – има толкова много добри резултати, които могат да се споделят. Не само за изразходване на средствата, но след като приключи един проект, нови новосъздадени фирми получават възможности. Има пробив в мобилността, в изследвания, в областта на медицината. Така че трябва да говорим не само за пари, а за структурният ефект направихме, е, не го направихме, защото смятаме, че хората ще ни следват. Не, хората не ни следват. Те си вървят по свой път. Нека да помислим за ускорения подход. Заделяме 5% от средствата. 21 милиарда, които да се изразходват през 2019 до резултатите. Страните, които са изразходвали средствата си, могат да покажат резултатите. Би трябвало да има достъп до тези средства. Защо трябва да чакаме до 2020? Да, разбирам страните, които не са изразходвали средствата, имат предвидени средства в портфела за 2020 и първа и втора и трета ми след като не са изразходвали парите до сега, защо, имат, защо да им се дават още пари? Така че проявете ангажимент. Не бива да се допуска загубата на 3 години. Така че трябва да се модернизираме и за предварителните условия. Имаме нужда от положителен стимул за структурни промени. Както каза господин Фон Бреска, очаквам предложение от целия колегиум и се надявам заместник председателя да окаже натиска колегиума да излезе с предложение за упростяване. Така че трябва и има нужда от модернизация на образователната система или държавните поръчки. Десет години говорим за това, стига сме говорили. Така че нека да се изпълнят отговорностите за управление. ЕНП е, е готова за този дебат. Благодаря. Почти две минути повече. Много ви моля. По-кратко, господин Хоф, представител на Бундесрата. Надявам се да спазя времето. Аз като ораторите смятам, че е много важен опита, емпиричният опит, за да постигнем нашите цели. Имайки предвид това, трябва да а, мислим как най-добре да упростим а, правилата. Аз съм представител на а, провинция, бившата ГДР, източна Германия. И а, ние постигнахме много в нашата федерална провинция именно защото финансирахме проект, проекти а, от Кохезионния фонд. И вече 25 години всъщност ние правим структурни реформи, които обаче не успяваме да реализираме. Има различни а, проблеми, трябва да реагираме на демографските проблеми, промени и така нататък, така че по този начин да успяваме много по-добре а, средствата. И благодаря на колегата Шнайдер, а, който се позова и също така на седмия доклад за кохизионната политика. До мен е и колегата от а, Бранденбург, също така от а, федерална провинция, бившето ГДР. Ние се намираме в един а, финансов капан – от една страна ние сме част от е, най-добрите европейски страни, от друга страна нашите региони обаче е, не се намират в такова добро финансово състояние. За съжаление, според нас след Брексит, е, така този капан на приходите ще се увеличи и ще се запази. Както колегата Шнайдер каза, да, нека да запазим показателя БВП, но трябва да включим и други фактори, други критерии, например демографския фактор, защото той се оказва доста сериозен и ключов за определени региони, особено тези региони, които преминават през сериозни структурни промени например, бивши индустриални региони, които се а, преориентират сега към услуги и така нататък. Това, например, е, са доста е, сериозни характеристики на така наречените бивши социалистически страни. И 25 години след е, промените е, тези проблеми са на лице и при нас. Още няколко секунди ми позволете. Има гласове за намаляване на е, кохезионните средства. Но виждаме, че всъщност това ще увеличи, ще подсили популистите. Така че, моля ви се, когато говорим за кохизионна политика, трябва да имаме това предвид. Благодаря ви и за това, че спазихте ограничението във времето. Следващият оратор е госпожа Дунай. Много искам да кажа. Е, моля за извинение, ако произнеса погрешно имената ви. Ще положа усилия да произнасям правилно госпожа Дунай от Унгарският национален парламент. Благодаря е, за думата, уважаеми европейски национални депутати. Благодаря за думата. Радвам се, че участвам на това заседание на Комисията по регионално развитие. Да напомня за Унгария. Европейските фондове са много необходими е, в областта на модернизацията,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 създаването на нови възможности. По време на предишния програмен период бяха създадени 500 000 работни места, 900 проекта. Изградени бяха инфраструктурни проекти, също така се разшири мрежата с широколентов интернет. Заедно с това Унгарското национално събрание събрание по инициатива на Унгарското събрание проведе дебат за европейските фондове. Поред... Последният дебат беше през март и по време на този дебат различните групи изразиха своите позиции за европейските фондове. Що се отнася до бъдещето на кохезионната политика, Унгария е за повече упростяване и повече прозрачност в областта на разплащането и механизма. Също така не бива да има също така трябва да има гъвкавост, да се запази гъвкавост в системата на фондовете и да се запази сближаването. Не бива да се ограничават условията за достъп до фондовете. Също така трябва да продължи политиката и след 2020 година да не се намалява размера на средствата. За, новете, за новия бюджет и за новата многодишна финансова рамка и след напускането на Великобритания средствата ще, в бюджета ще намалят с 10-12 милиарда. Намаляването на средствата означава е, че ще бъде трудно да намерим баланса, но това няма да е невъзможно. Как? Политиката за сближаване беше успех и затова смятаме, че фондовете, ако фондовете бъдат ограничени, ще се увеличи различието между регионите. Това ще повлияе отрицателно на конкурентноспособността между страните и регионите. Също така Съюзът трябва да даде добавена стойност в инвестициите. Европа Искам да кажа, че процента на съфинансиране трябва да се запази. Сега от групата на социалистите и демократите, госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа, че съм съгласна с тези, които се изказаха. Съгласна съм и с последния колега от Германия. Кохезионната политика е много е важна за всички региони, защото всички региони на Европа в този период на криза загубиха конкурентно способност прямо останалата част на света. Разбира се, има разлика в нивата на доходи и от е, доклада на комисията става ясно, че има трудности в конкурентоспособността, които са резултат от различни фактори. Ниво на образованост и обученост, способност за новаторство и така нататък. Това са параметри, за които трябва да държим е, сметка. Втория въпрос за упростяването. Аз смятам, че ако действително искаме да привлечем европейските граждани в процеса на промяна на економиката и даването на нов, на нов тласък на економиката, програмите свързани с европейските фондове трябва да станат разбираеми. Да, разбира се, има една техническа част, която отговаря на изискванията на комисията, но трябва да има една ясна част с а, общи цели в областта на предприятият, научното изследване, на университетите. Ако им представяме неразбираеми документи, няма да е лесно да спечелим гражданите. Трет Трето и последно, аз смятам, че за много региони е трудно да разработват и подготвят проекти, ако нямат възможност да използват една малка част от средствата, нези, които остават от предишния програмен период, за да се подготвят за бъдещето. Ето защо е много важно общата линия на новия програмен период да се очертаят на време, за да могат държавите и регионите да се подготвят за новия програмен период и да започнат предварителното финансиране. Например, за инфраструктурните проекти времето за подготовка не е нулево. Има нужда от време. Ако започне подготвителната работа, когато се получат средствата, запо... Е, проектите започват с забавене. Благодаря, много интересно да чуем вашите мнения е, като а, е, отговарящи за изпълнението на фондовете на местно ниво. Сега представители националните парламенти, господин Какис е, от гръцкия парламент. Господин Какис, заповядайте. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ξέρετε, όλοι γνωρίζουν ότι η περιοχή μας, η χώρα μας... Благодаря. Всички знаят, че нашите нашите региони, нашата страна, особено Атика, бяха засегнати ужасни катастрофи. Е, мнозина е, ранени, разрушена инфраструктура. Знаем, че има технически трудности при активирането на фонда за солидарност но с оглед на неотложната ситуация след наводненията в Атика, ние се обръщаме с помощ, с молба за помощ към комисията, която да работи заедно с гръцката държава. Разбира се, има нужда от упростяване на процедурата и от прозрачност. Важно е Европейския парламент да обсъди проблемите на Гърция. Що се отнася до сближаването и програмния период, ние сме съгласни да се запази политиката по сближаване и обща сълскостопанска политика. Е, необходимо е да се насърчава растежа в регионите и да се намаляват различията, но също така и да се запазят политическите приоритети. Ето затова е необходима политиката на сближаване. Различните връзките с европейския семестър трябва да са пределно ясни, за да се постигнат целите на сближаването. Не бива да се да пренебрегваме различията между държавите членки и регионите, що се отнася до новата политика след 2020 Смятаме, че политиката на сближаване трябва да подпомага всички региони на Европейския съюз, независимо от нивото на развитие и да не се насочва към, само към най-слабо развитите региони. Всички региони трябва да могат да използват максимално възможностите на фондовете за сближаване. Разпределението на бюджетните средства след 2020 година трябва да държи сметка за БВП и други е, показатели за да може тази политика да спомогне за решаване на проблеми, свързани с безработицата и а, бедността. Разбира се, трябва да се държи сметка за спецификата на регионите. Ч... Трябва да види, трябва да се обърне внимание на критериите за достъп до фондовете аз съм за това да се използва предложението Омнибюс. Искаме да се премахнат всички ограничения за туристическа инфраструктура, които се финансират от европейските фондове. Те са изключително важни за да се защити културното наследство и богатство на Европа. Благодаря. Следващият оратор е господин Смаран Дачи от Румънския национален парламент. Mulțumesc, doamna președintă, stimați membrii ai Parlamentului European, stimați invitați. Е, драги членове на Европейския парламент, драги гости. Поздравяваме инициативата на Комисията по регионално развитие за тази проява, тъй като това е повод да обсъдим заедно бъдещето на политиката на сближаване след 2020 е, година. Докладът анализира политиката политиката на сближаване в момента и е, се и определя рамка за периода след 2020 е, година. Ние очакваме доклада за 2018 година. В е, доклада се предлага и виждане за Европа с три цели. Първо, да се отчете е глобализацията, никой да не бъде оставен в страни. На страна резолюцията на парламента от 13 юни от тази година говоря за основните елементи на политиката на сближаване след 2020 година и подчертава, че е необходим консенсус по два основни принципа на тази политика – адекватен бюджет и консолидация на всички региони, в това число регионите в преход и по-слабо развитите региони. Комитета на регионите, както и други заинтересовани страни, настоява за гъвкавост и упростеност в бъдещата политика. Всичко, което беше казано в хода на дебата говори за безспорната добавена стойност на политиката на сближаване. Тази политика трябва да остане основният източник на устойчив и интелигентен растеж във всички региони. Както каза комисаря Кречо, ние сме на прав път, що се отнася до периода до 2020 година. Бъдещето на политиката на сближаването е неделимо от бъдещето на Европейския съюз. Имаме нужда от модерна, стабилна и ефективна политика на сближаване, която води до интелигентен и устойчив растеж във всички региони. Многодишната финансова рамка след, за след 2020 трябва да предостави възможност на държавите членки, за да се изпълнява политиката на сближаване. Тази политика трябва да играе роля в бъдещата архитектура на бюджета. Тази политика трябва да бъде насочена към всички държави членки и да им дава възможност да постигнат напредък в ключовите региони. Регионалната политика има реална добавена стойност, което се вижда и в седмия доклад за, за сближаването. Тази политика очевидно а, дава своя принос а, към развитието на Европейския съюз. Необходимо е да се засили териториалното измерение и интегрирания подход – защото за да не се допуска недостатъчно освояване на фондовете в бъдеще. Трябва да се положат всички необходими усилия, за да се намери най-добрия начин за упростяване на политиката. Това ще повиши ефективността на фондовете и ще се постигнат конкретни цели е, така че да бъдат полезни за бенефициентите и за управляващите органи. Политиката на сближаване трябва да бъде по-гъвкава, за да се справи с новите предизвикателства, но това не би не трябва да бъде в ущърп на стабилността в средносрочен и дългосрочен план. Имаме нужда от повече координация на ниво национални парламенти и с Европейския парламент, за да участваме по-активно в разработването на политиката на сближаване. Тази политика трябва да запази основното си място в многогодишната финансова рамка. Благодаря ви за вниманието и потвърждавам нашата, това, че сме готови за взаимодействие. Много ви моля, не, преср... не пресрочвайте е, от. Е, отделеното ви време. Госпожа Мишелс. Много ви благодаря. Политиката на сближаване, според мен, е много важен солидарен елемент и инструмент. Никой не оспорва този факт. Мисля, че повечето от нас смята това. По-скоро сме на едно мнение. По-малко са противниците на тази идея. Но все пак, нека да не бъдем твърде големи оптимисти. Защото всички сме наясно, че извън тази зала тук, извън Комисията по регионално развитие, съществуват тенденции и хора, които желаят да урежат политиката на сближаване. Освен това, комисията е изготвила една стратегия, в която, например, кохизионната политика изобщо не се споменава. Освен това и тук беше поставена една теза, а именно с по-малко да постигне повече. Аз мисля, че това е една тенденция, която а, така се очертава ясно по отношение на тази политика. Мисля, че ние трябва да се обединим. Европейския парламент, националните парламенти, европейско ниво, национално ниво, плюс местно ниво, градове и общини и региони. Трябва да се обединим и ясно да заявим колко е важна и необходима политиката на сближаване. Още веднъж и бих искала да представя нашата позиция. Ние също смятаме, че всички региони, без изключение, трябва да имат право да получават средства от този, тази политика. Мисля, че и представителя на Тюрингия каза това много важно и смятаме, че е изключително важно да се преработят правилата и процедурите и да се опростят, да се намали бюрократичната тежест. Но мисля, че и тук, точно специално в тази зала и в тази сграда, ние от години говорим за това, а никакви конкретни предложения не са представени до момента. Ясно бих искала да заявя, като от името на Обединената левица в Европарламента, че макроекономическите, макроекономическият критерий не е уместен. Макроекономическите критерии трябва да бъдат премахнати. Периода за всички тези е, заявления и празни приказки трябва да, да спре. Имам предвид от страна на комисията и на другите институции. Трябва да се започне конкретна работа време, зрял е момента комисията да изготви конкретни предложения за опростяване и да спре с тези декларации. Трябва да се сложи край на този период на празни думи и да се започне наистина дискусия за кохезионната политика. Нека да продължим с господин Лудвих от Германския Бундестаг. Госпожо председател. Госпожо председател, аз представям, благодаря за вашето поканя, аз представям федерална провинция Бранденбург и а, нашето економическо развитие до голяма степен а, зависи и се дължи на а, политиката на сближаване. И ние и към момента всъщност а, а, можем да кажем с гордост, че от така един слабо развит регион, вече днес сме един по-добре развит е, регион и успехът се вижда навсякъде при нас. Тоест, политиката на сближаване работи. Виждаме, че днес а, економическото развитие на е насякъде е добро, национализмът и популизмът все повече се разпространяват, без значение дали економическото развитие е добро или не. С оглед на това, Смятам, че трябва да се запази бъдещето на политиката на сближаване. Не разбира се, като се премахнат различията в а, а, развитието, защото ние се стремим всъщност към общи цели. Към цели на регионално ниво. И те могат да бъдат изпълнени посредством политиката на сближаване. И тя трябва да бъде представена навсякъде във всички региони. Това ще доведе до едно по- голямо идентифициране с Европа, с европейската политика, ако ние работим в тази посока. Затова ние трябва да обединим усилия, и то много повече, да общуваме помежду си. Съгласен съм с някои от колегите, които повдигнаха въпроса за комуникация. Тоест тази политика трябва да бъде за всички региони след 2020 година, а не а, тази политика да бъде пропорционално разпределена. За целта обаче политиката трябва да бъде значително упростена. И съответно така а, трябва да се намали бюрокрацията, защото регионите страдат от прекомерната бюрокрация. Само по този начин ние можем да увеличим доверието, тъй като то в момента липсва. Доверието не само към тази политика, но и към Европейския съюз като цяло. Тоест, важно е, е значително да опростим а, а, тази политика и съответно а, съответните фондове да се разпределят съгласно националната уредба. Като разбира се, европейските институции а, могат да провеждат контрола за, върху измамите и а, а, корупция. Ние смятаме, че европейското измерение трябва да се запази а, по отношение на определенето на целите и приоритетите. Но конкретните решения за проблемите трябва да бъдат а, взимани на място в регионите. Разбира се, че е важно а, да се обсъдят, да се провеждат дискусии по всички тези възможности и съответно да се анализират е, изискванията към системите за контрол и за управление и да се отчитат е, много повече за в бъдеще характеристиките на държавите членки. Благодаря ви, господин Войсичовски е следващият оратор. Надявам се правилно произнасям неговото име. Имате думата. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo. Jestem posłem z Polski i wiceprzewodniczącym e, аз съм от e, Полския парламент представител на Комисията по регионална политика. Е, Кохезионната политика, е, независимо от това, което е, се каза до тук, е нужно да имаме повече доверие в нея. Неодавна имаше е, доклад на Сметната палата, в който се казваше, че в последните 10 години 4 милиона селски, е, е, селски стопански предприятия са били е, били закрити. Е, това означава, че е, положението на фермерите се влушава ежедневно, а да не говорим, че и те застаряват. В Полша Положението все още не е най-лошо е, по отношение на смяна на поколенията в селско стопанство, но Сметната палата подчертава, че има страни, в които въобще няма е, млади е, стопани. Е, общо взето е, това е отрасъл, в който преподават е, застаряващо население. Положението продължава да се влушава. Знаем, че е, селското стопанство е много важно е, за да се гарантира е, сигурност на, на продоволствените доставки. трябва наистина да се погрижим за селските райони и да им окажем подкрепа и чрез кохезионната политика. Това означава по-добра инфраструктура в селските райони, училища, комуникации. В Полша наистина много е, имаме сериозни проблеми с училищата в селските райони. Много от тях се биват затворени, затварени. Е, транспортирането на деца от е, отдалечени села и е, райони до училище е проблем. Е, именно това трябва да се оправи. Правим опити, но не успяваме да съживим селата. 90% от районите са селски в е, е, моята страна едва 10% от е, публичните средства се отделят за тях. Трябват ни повече средства за селските райони в Европа. Благодаря. Благодаря. Е, сега. Радвам се на възможността да обменим мнение с колегите от националните парламенти. Вчера е, бях член на делегация, която се среща с председателя Таяни. Бяхме на гости на Българското народно събрание е, и проведахме разговори с е, депутатите и с премиера на България, можем да кажем със сигурност, че е, сме на е, добра, на, на верния път е, в това отношение. Засилването на кохезионната политика и критика, критиката върху по отношение планираните то рязване на тази политика бе изтъкнато от мнозина. Днес румънските ни колеги казаха същото. Наистина е, дискусията по казионната политика набира скорост е, в Европейския парламент. Е, ние трябва е, трябва бързо да е, стигнем до решение преди следващите е, избори за Европейския парламент. Нещо, по което трябва да намерим съгласие, е, че козионната политика, доклада по нея сочи колко важна е тя, не само за економическата и социалното кохезия, но и за териториалното единство и кохезия на Европа. Тук става дума за солидарност, за борба с, с неравенството, с, за за сближаване, за конвергенция. Именно чрез структурните фондове може да се е, води и борба за опазване на климата. Е, стана дума за бъдещето на финансовите инструменти. Е, ние гледаме много критично на това. Например, е, това, което е, според нас FC е, е един насочен към пазара инструмент и той е, облагодетелствува е, силните региони, е, той прилича инвестиции точно в тях. 4% от, тези, от фонд Юнк, Юнкер отиват в, за социална кохезия. Това е твърде малко. Според е, за да изпълним политиката за 2020, трябва да засилим е, партньорствата между местни, регионални и социалните партньорства. Е, това в дългосрочен план ще се окаже по-доброто решение е, за гражданите. Това, което никой не желая, и тук аз се присъединявам към е, европейски депутати, не искаме е, конституционната политика да се превърне в инструмент за наказание, за, за, за санкции, за грешни, да бъдат лишавани региони от средства поради грешни решения на техните централни правителства.

т.е. заради е, разточителна е, публична е, разходи и политики на националните правителства да бъдат наказани регионите. Наистина трябва да се обсъждат тези въпроси заедно с проблеми свързани с нарушаване на основните права, с подкопаване на върховенството на закона и съответно в смисъла на член 7 е, би трябвало е, да е, разпределението на средствата да става на база БВП и да се разработят допълнителни критерии, като социални и други. Благодаря. Следващата е, представител, както се изкаже, от датския парламент. Mange tak skal du have, fru formand hvor er det dejligt at høre øh, sådan over hele linjen, at... За мен е удоволствие, че чувам, че толкова страни извличат полза от кохезионната политика и тя и за нас е била полезна в а, а, Дания. Как да я подобрим обаче? Мисля, че трябва да споменем един параметър. Селските райони, които пострадаха от урбанизацията, трябва да, трябва да им се обърне внимание. Предизвикателствата са едни и същи пред богатите и бедните страни. И ако средствата се отделят само за бедните, какво става с големите? И те имат проблеми. Що се отнася до широколентовия интернет, не знам как е във вашите страни, но в ние трябва да предоставяме вода, отопление, електроенергия и фиксирани телефонни линии. Това трябва да се предоставя, но днес не би ли трябвало да имаме и задължение за широколентов интернет, тъй като ако не си в интернет, е трудно да си плащаш дори и сметките. много сметки пристигат по интернет, а не по почтата. Така че може би трябва да говорим за задължението за предоставяне на широколентов интернет. Говорихме и за заетостта. В селските райони, за съжаление, е, също страдат от урбанизацията, тъй като работни места изтичат към градовете. Искаме да се създадат работни места, но за тази цел трябва да се предприеме нещо. В Дания 4000 работни места от държавният, от държавната администрация бяха прехвърлени в селски райони. За тях това е предимство, защото ако работните места са само 200, е, може да има фризьорски салон, кафене, автомонтьор, но когато дойдат повече хора, се създават много работни места, а и институциите също създават много работни места. Госпожа Дамато има дума. Микрофона. Ако може да се включи микрофона. Поздравявам всички национални парламентаристи и колегите в Европейския парламент. Не можем да отречем, че има лоша представа за политиката на сближаване от гражданите. Те справедливо не вярват на Европейския съюз, да накупате не разбират целите, не разбират възможностите резултатите. Например, в Италия, в мой избирателен район, в Южна Италия, поради недостатъчна информация, поради съмнение, политиката на сближаване не се радва на доверие. Говори се е, за е, използване на европейските фондове за финансиране на концерт Нелтън Джон в Неапол. Не може 2000 дни да се изразходват е, за финансиране на предприятия. Е, тоест няколко години да се добри един проект. Въпросът не е в съкръщаването на фондовете. А, предложението на комисията е реформа с, обвързана с условия, с а, бюджета. Обръщам се към националните парламенти. Как ще обясните на своите граждани, за това, че без съкръщение на пенсиите няма да има повече европейски фондове. Съкръщават се разходи. Излишно е да се използва средства за инвестиции. Политическите изсилия трябва да се противопоставят на съкръщението на фондовете за най-бедните. Е, не бива да се включва съфинансирането в изчисляването на дефицита. И има нужда от режим за минимални доходи. И във всички страни, другите политически сили, къде сте вие в тази битка? ЕНП, където е Форца Италия вие сте е, изпълнители на волята на Европейската комисия. Благодаря ви. Сега продължаваме с, с представители на Комисията по регионално развитие, които искат да участват в дебата. Госпожа Смолкова има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на един въпрос, който не беше повдигнат до момента. Въпрос, който е свързан обаче непосредствено с политиката на сближаване. Може би не сте чували следното. През октомври в комисията Либе беше прият регламента Дъблин. Процедурата беше много сложна и беше крайно необходимо тези промени да бъдат прияти. Някои от измененията обаче не са ми понятни, а именно да се приемат санкции, да се намалят структурните фондове за тези страни, които а, няма да прилагат механизма за алокация на мигрантите. Не знам как този механизъм ще се прилага на практика. У нас към момента няма мигранти, и след 2020 година не вярвам да има мигранти у нас. Да, нямаме нищо против да проявяваме солидарност държавите членки и нека да участват в една обща съвместна политика за обежища, за да споделят разходите си. Но всъщност трябва да бъдат наказвани не регионите, които са бедни, а правителствата, държавите. Е, Регионите не определят политиката на правителството. Държавните е, и правителствени е, ръководители са тези, които носят отговорност. Затова искам да се обърна към е, представителите на съвета, на комисията. Как вие гледате на, на този въпрос? Какво е бъдещ, решението, което виждате за бъдеще след Брексит? ще разполагаме с още по-малко средства. А урязването на средства заради лошо поведение на съответна държава не смятам, че е добро решение. Извиня. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо председател, в тази зала мнозинството е за политиката за сближаване. За съжаление, това не е така нито в комисията, нито в съвета, където се взимат решенията за бюджета за 2020 и след нея. Преди две седмици комисария Домбровски каза в пленарната зала, че в период на криза неравностите се увеличиха, както социалните, така и регионалните. Следователно, ако искаме да отговорим на задълбочаващото се неравенство, политиката на сближаване трябва да се подсили. Има освен това определен брой лица, които които искат дори да се съкратят средствата за политиката за сближаване, защото ако искаме силна политика за сближаване, имаме нужда от повече средства. И тези бюджетни средства трябва да се насочват там, където има нужда, където има повече бедност, повече безработица, повече дефицит в е, инвестициите. В противен случай не можем да говорим за политика за сближаване. Космисаря Крецо е за политиката за сближаване. Там е, има обаче цяла армия лица, които искат да отслабят тази политика и аз бих искала да знам какво мисли комисария Йотингер за политиката за сближаване. Не съм с впечатлението, че той подкрепя тази политика. Ето защо аз мисля, че от тази зала, от Комисията по регионално развитие, много се радвам, че координаторът на ЕНП, господин а, а, Нистелрой, съгласен с това, трябва да се окаже натиск. Не бива политиката на сближаване да става жертва на идеите за економии. не бива да се приемат абс... използването на член 103, защото така се наказват районите, които имат най-много нужда от помощ, както казаха и колегите от Румъния и България. Утре ще имате възможност да зададете този въпрос на комисария Йотингер, цялата комисия ще чуе неговите органи. Госпожа Родригес има думата. като португалски гражданин от отдалечените региони, ние ползваме тази политика по, по подписахме меморандум и сега очакваме споразумението да се материализира. Няма да говоря за най-отдалечените региони, но искам а, да чуя повече гласове за пренаписване на членове 23, тъй като става дума за кохезионната политика. Искам да спомена финансовите инструменти Това съответства на духа на политиката на сближаване. Безвъзмезните средства са най-сериозният израз на европейската солидарност. Финансовите инструменти е, са полезни в някои случаи, но не са най-удачното в други случаи. Аз бих казала, че политиката на сближаване трябва да върви напред не с финансовите инструменти. И искам да чуя генералния директор за регионално развитие да ни каже какво означава радикалното упростяване. Мен не ме, упрос... не ме притеснява думата упростяване, а радикално упростяване. Как ще се контролира следства, средствата, каква ще бъде ролята на управляващите органи? Аз мисля, че трябва да е ясна ролята на всяко от страните след 2020 година. За мен на бъдещето за кохезионната политика, както и за европейският проект, ще зависи от това дали гражданите ще запазят любовта си към Европа. Господин Руес. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да се изкажа тук а, а, на този форум. Благодаря също така и приветствам колегите от националните парламенти. Искам да се спра на три елемента. Благодаря за организирането на този дебат по политиката за сближаване. Комисията, парламента, съвета и Комитета на регионите са излезли с документи, но все още в началото сме на а, реформата. Искам да подчертаем също времено ролята на националните парламенти в Европейския съюз и ролята на държавите членки. Не става само въпрос да се контролира принципа на субсидиарност, става въпрос за междупарламентарни контакти. И това може да бъде един сериозен принос към тази политика, т.е. националните парламенти да са добре подготвени и цялата процедура да прочеде, протече демократично. По този начин искам още веднъж да подчертая важната роля на националните парламенти. Това подчерта госпожа комисарят, а това каза и колегата Констанция Крейл. Основните бенефициери са тези, които всъщност най-малко са чували и знаят нещо за политиката, т.е. тези, които би следвало да се възползват най-много от а, а, политиката на сближаване. Аз съм посещавал редица национални парламенти. И в редица държави членки съществуват региони, които смятат, че са в страни, които трябва да получават средства от тази е, кохезионния фонд, обаче получават много малко такива. И аз смятаме, че Кохезионната политика трябва да и продължи да бъде основната инвестиционна политика на Европейския съюз този начин ще гарантираме економическо и социално сближаване, така както е разписано в договорите. Трябва да се стремим към по-голямо упростяване, по-добър контрол, изпълнение на целите. Е, нека да се запазят приоритетите и правилата, но по-лесно да се работи с тях. Сега друг е въпроса на как, кои нива следва да отпаднат. Трябва да се запази едно добро управление и много важно да включим тази дискусия регионалните власти. Господин Заляр, благодаря, госпожо председател. Структурните фондове са най-важният инвестиционен инструмент и трябва да останат такъв за Европа на регионите. Към момента обаче нещата изглеждат малко по-различно. В миналото, всъщност, бяха много успешни инструменти, а тенденциите са те да бъдат унищожени. Статистиката също така сочи, че през 2015 година не е започнал в нито една от държавите членки новият финансов период. Аз отговарям за тази комисия и мога да отбележа, че що се отнася до проектите, те изобщо не са напреднали в цялата процедура. И а, то се отнася до новия финансов период. Той по-скоро ще свърши скоро, а проектите не са започнали. Именно поради тази причина ние апелираме към опростяване. Ние провеждаме много разговори с а, компетентните органи и виждаме, че всъщност административната тежест се увеличила. Е, разговаряла съм с един компетентен орган. През 2006 година е, са трябвали 13 е, страници, 2013 200 страници, а сега трябва да се обработят 2000 страници. Така че а, компетентните органи, тези, които са а, а, обозначени а, за такива, те всъщност а, а, трябва да знаят на кого са а, подопечни. Ако да речем, те подлежат на одити от финансово министерство и така нататък, те, трябва, просто трябва, не бива да се конфронтират помежду си отделните органи и от, на различните нива администрация. Затова, разбира се, трябва да бъдат назначавани и външни контролни органи, които да извършват одитите. Много се радвам, че ние се срещаме с колегите от националните парламенти, представители на различните региони, защото регионите са тези всъщност, които а, са потърпевшите от допълнителната административна тежест, така наречения gold plating, допълнителни регулаторни правила. Тоест, съответните министерства, съответната администрация трябва също да види какво не работи, къде куцат нещата, да оправят това, което могат да оправят сами, за да подобрят изпълнението на оперативните програми и те да бъдат успешни по места, в регионите. Ако това не се случи, ако продължаваме с тези, е, тази забава, която е в момента, то мисля, че а, е, що се отнася до бъдещето на структурните фондове и политиката на сближаване, има доста сериозни проблеми. И мисля, че всички ние тук поддържаме идеята за продължаване на тази политика. Но мисля, че през последните години всеки един комисар е казвал, че структурните фондове са най-важният инструмент в Европейския съюз за създаване на економически растеж и работни места. Сега обаче никой повече не го казва това. И колегата Мише също така каза, че това не се упоменава дори и в документа на комисията. Така че трябва да се направи нещо. Крайно време Там, където структурните фондове са е, силно централизирани, то аз моля и апелирам регионите да е, се ангажират и регионите трябва да бъдат включени, да бъдат по-активни. Ние сме приели също така една програма на градовете, която, за съжаление, твърде малко се изпълнява. Благодаря. Thank you very much, Mr. Hetman. The... Господин Хатман има думата. Три минути, моля. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Кохезионната политика е основа на европейската солидарност. Това няма съмнение. За съжаление, за съжаление, в а, а, не всички признават това, а в кохезионната политика е допринесла много за регионите. Е, трябва ни повече доверие, трябва повече правомощия за регионите. Според мен, е, това е ключа към превръщането на е, кохезионната политика към една по, в една по-видима, по-, е, ефективна и по-ефикасна политика. Затова трябва да се говори не само в парламента, е, решенията за това какво да се прави с кохезионните средства, това трябва да се, е, тези решения трябва да се вземат на регионално равнище, на местно равнище, защото там хората знаят какво да правят с парите. Е, трябва да правим разлика не само между регионите, но и всъщност проблема в Европа е, че има големи различия между отделните региони. И трябва да внимаваме да насочваме средства там, където най-много има най-голяма нужда от тях, което предполага гъвкав подход. Ето защо, ето и моя апел – повече доверие в управлението, регионалното управление, защото там е ключа за успешна е, кохезионна политика. Какво, какво, би бил, какво би бил означавал е, успеха е, на тази политика? Благодаря. Хвала за беседо. Леп поздрав всем представникам регии, nacionalnih parlamentov, kolegom v parlamentu predstavnikom komisije in resnično mislim tak pogovor zelo potreben. Аз също искам да е, благодаря за организирането на този дебат. Той е много е, важен. Е, всичко, което е свързано с кохезионната политика е важно. Принципа на солидарност, върху който тя е, е изградена, е, е от голямо значение. Тази политика ни даде значение, ни даде възможност да е, е, пазим е, единството на Съюза. Ще трябва да намерим отговор на е, много въпроси, обаче, включително и за бъдещето на Съюза. Е, днес е, е, сме изправени пред лица предизвикателства, Брексит, иммиграцията и други. Това е, е, осложнява нещата. Ще трябва да се заделят средства и за други е, предизвикателства е, от една страна Обединеното кралство, който е един значителен нетен е, е, платец, ще бъде изгубен. Това ще ни обремени допълнително смятам, че е много полезно да говорим и в държавите членки и националните парламенти, защото е, тази, този дискурс, този разговор трябва да се води както в е, центра, така и е, в националните парламенти. Ние отговаряме за прилагането и на практика на тази политика на е, сближаване. Е, правилата са много е, твърде сложни, е, твърде объркващи. Е, това е вярно, но пък е, защо националните структури, е, защо на националните структури е нужно толкова дълго време, за да прилагат е, кохезионната политика. Ние правим всичко възможно, за да, да е, е, приложим перспек... е, финансовата рамка 14-20, защото в противен случай е, е, няма да стигнем никъде. Аз е, е, като министър на е, селските райони аз е, отговарях за тези неща и от личен опит трябва да кажа, че имаме какво да вършим в това отношение, включително и в столиците. Е, говорим е, е, днес, но трябва да популяризираме кохезионната политика сред гражданите. Те трябва да разберат какво дължат на тази политика, че тази политика има за цел да направи по-привлекателен, по-ефективен, по-хубав Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Хубаво е, че имаме представители от националните парламенти тук и че с вас можем да обсъдим бъдещето на кохезионната политика и седмия доклад. Три послания имам. Първо, ако искаме по-силна Европа, трябва ни повече сближаване, повече кохезия, което означава бюджета за кохезия в бъдещата му годишна финансова рамка не трябва да бъде е, съкретен. Трябва да остане същи или да се увеличи. Второ, е, не можем да имаме бюджетна линия за еврозоната а, за сметка на кохезионната политика. Това, а, тук трябва да а, бъде много а, твърди. И трето, говори се много тук за принципите на кохезионната политика. Е, периода 2014 и 2020 е, е, е времето, когато трябва да се борим е, е, и да доказваме, че нямаме нужда от реформа на е, е, кохезионната политика и въвеждането в нея на нови принципи. Опростяване да, но не нови принципи. Паралелно с това изслушване имахме е, изслушване в Комисията по бюджетни въпроси. Искам да ви кажа нещо важно. Е, чухме представител от съвета и от комисията. Представителя от комисията ни каза, че е, предвиждания е график за съгласие по магнична финансова рамка между държавите членки, след това между трите институции, и съвет, комисия и парламент, е, е, се очаква да се постигне 2019. А, много по-добре би било, ако е, това стане преди юли 2019, преди следващите избори за е, Европейски парламент. Представител на съвета обаче ни каза, че може би държавите членки няма да успеят да се споразумеят по рамката и е, правилата за бъдещата кохезионна политика и че можем да очакваме е, графика само едва в е, пролетта, през пролетта на 2020 година. Значи предложение ще излезе през май 18-та, вече съгласието, споразумението за това ще излезе през пролетта на 2020. Това е огромно закъснение за едно гладко и плавно прилагане на кохезионната политика в следващия период. Това е ясно. Затова е много важно вие е, в държавите членки да работите заедно с министрите на финанси и на, на регионалното развитие и да искате от тях да е, на, настояват е, да има правила и разпоредби максимално скоро. Трябват ни преди 2019, 2019 най-късно, не по-късно, защото ако се закъснее с това, е, ще е, последва, е, ще се повтори историята с предходната финансова рамка и с закъснение. Виждам, че един от колегите ни, пропуснах един от колегите, имате думата сега за 3 минути най-много. Κακώς θεωρήσατε ότι οι πλημμύρες καταστροφικές στη Δυτική Αττική наводненията в Атика не са много свързани с политиката на сближаване. Ние говорим за политиката на сближаване и, и тази политика обаче трябва да има връзка с подобни явления и катастрофи след като има толкова жертви, толкова материални щети, политиката трябва да е готова да направи нещо. Преди години една голяма група взе доста пари с възоснова на ускорени процедури, различни привилегии и предимства. Това беше економически подем, но той беше само за ограничен брой хора, тъй като заедно с това Онези, които бяха бедни, ням, не, не спечелих нищо от това, което спечели големия капитал. И това са хората, които пострадаха от наводненията. За тях от тази политика няма добавена стойност. За тях няма полза от тази политика. В крайна сметка, това е резултатът от тази политика в райони като Атика. И други райони в Европа са преживели същия тип катастрофа. Ето, това е растежа, това е развитието и аз се питам за кого е това развитие, този растеж за големите групи, които освояват всички пари или, или хората. Ето, това е големият въпрос, който който възниква. Това е спорът. Е, ние настояваме за обещетение от Фонда за солидарност и представихме резолюция, така че домакинствата да бъдат компенсирани те, през всички тези години те не са спечелили едно евро. Работещите хората се борят за съществуването си и трябва да се прилагат правилните критерии, а не критериите, които са в интерес на капитала. И сега ще дам думата за заключение на ораторите. Ще започна с господин Аб той трябва да си тръгне в 6 часа. Имате ли някакви заключителни думи, които да споделите с нас? Благодаря, госпожо Михайлова. Искам да ви благодаря за това, че ми дадахте думата за заключителни думи. В 6 часа трябва да съм на летището, така че ще трябва да тръгна малко по-рано от предвиденото. Трябва да кажа, че размяната на мнения днес след обяд беше много интересна. Чух някои становища, с които съм напълно съгласен, които ни обединяват. Всички ние искаме да упростим критериите за упростяване и правилата. Никой не е против. Има обаче някои правила, които са различни. Държавите членки могат да изразяват своето мнение в съвета. Ние можем да работим по тези становища и комисията може да внесе нови предложения. Председателството не, че не иска да продължават а, дискусиите, не искаме да прехвърлим штафетата на следващата, на следващото председателство и да работим по регламента Омнибус. Надяваме се, че, можем, а, че ще можем скоро да постигнем споразумение и да постигнем напредък, имаме нужда от политиката за сближаване. За нас тя е важна или поне в тази зала смятаме така. Това означава, че ние трябва да работим в нейно име. Това трябва да намери отражение в решенията, които ще вземем в бъдеще. Пожелавам ви успехи. Благодаря ви още един път. Благодаря. Пожелавам ви приятен полет успех с движението в Брюксел. Господин Шнайдер, имате думата. Искате ли да направите някакво обобщение? Да, разбира се. Благодаря, госпожо председател. искам да се спра на някои ключови елементи от тази дискусия. Една от основните теми беше многогодишната финансова ярк, а, рамка и в нашето становище, разбира се, ние се спираме на тази тема. Очакваме една част от структурните фондове, от косионната политика да бъдат пропорционално да запазят своя тял в новата финансова рамка. Това е, разбира се, много смел апел. Но разбира се, ако не разполагаме не с същите средства, няма да имаме политика на сближаване. Това е минимална предпоставка. И разбира се, ще видим какво ще каже комисаря Етингер. Той е бил също така при нас. Утре е, ще бъде при вас и предполагам, че също по-често е при вас. И мисля, че комисар Етингер ясно винаги е заявявал, че разбира много добре тези проблеми, тъй като той е бил и председател на един от регионите в Германия. Сега, що се отнася до критериите? Ясно, че трябва да се разграничават е, регионите. Ясно, че е, основният критерий това е, е БВП. Дали районът е слабо развит, в преход, силно развит, добре развит и така нататък. Обаче се появяват нови проблеми, които трябва да бъдат отчетени, когато се определят целите на кохезионната политика. Трябва бързо да се реагира. И което означава, че а, а, политиката на сближаване трябва да бъде по-гъвкава, за да може по-бързо да се е, прилагава. Например, имаше колеги, които споменаха демографските проблеми. Те, например, отслабват економическото развитие на регионите. Сега, следващият. Така че ние сме против е, налагането на допълнителни условия. Това обаче не, е, няма предвид предварителните условия. Предварителни условия те са много добър инструмент за ефективното разходване на структурните фондове и разбира се да има положително въздействие в регионите. Господин Хетман повдигна въпроса а, за а, значимостта на регионите. Държавите членки не би следвало да смятат, че регионите са някакво нещо, което им пречи Тоест, те трябва да укрепят регионите, защото това ще укрепи силата на а, цялата държава. Следващ важен елемент – опростяване. Сега, не обаче това не означава, че трябва отговорността да си прехвърля от между а, отделните институции. Опростяването, разбира се, а, трябва да се направи предприеме от всички. Цялата регулаторна рамка е много сложна. Тоест, да не се обвиняваме един други. Тоест, апелът ми е към всички, господин Целер. Ясно е, че всички нива трябва да работят и да се погрижат за упростяване. Искам обаче също времено да подчертая, че а, става въпрос за една каскада. Ако, ако някой беше казал, че този период а, правилата са, възлизат на 2000 страници. И ако преминем към а, регионите, естествено, че тези правила се увеличават, защото има национални, регионални права и така нататък. Сега, говорим също така и за контрол. Да, естествено, че възнамеряваме нещо положително целим с контрола. Обаче този кон... ние, ние преувеличаваме и отиваме в другата посока. Тоест, твърде много контрол внушава страх на регионите. Тоест, няма губим доверието. Нека да е, изградим доверие в националните органи. И това ще доведе и до упростяване. Последно. Ние твърде много говорим за проблеми. Твърде много говорим за слабости, за отрицателни неща, когато говорим за политиката на сближаване. Искам още веднъж да подчертая, че политиката на сближаване, структурните фондове, това е исторически принос в човешката история, който до момента не е наблюдаван. Това е инструмент на солидарността. Нека да се гордеем с този инструмент, нека да се гордеем с тази политика, да го казваме това и да разработваме този а, е, инструмент. И аз имам пълно доверие на българто, българското председателство следните 6 месеца да, да продължат в този дух политиката за сближаване. Thank you. Thank you very much, Mr. Schneider. Благодаря, господин Шнайдер, за наистина тази вдъхновяваща реч. И аз наистина вярвам и съм убедена, че съвместно а, е, обединението и прави по-силни. Това е мотото на българското председател... председателство. Сега, госпожо Плам, желаете ли да продължите? Благодаря, ще говоря на румански. Всички, които се изказаха днес, ние всички сме е, привърженици на политиката е, за, на кохезия и сме единодушни, че тя трябва да остане един от е, стълбовете в политиката за инвестиции, която е, може би, най-важната политика в Европейския съюз. И именно благодарение на добавената история, която вече, за която има доказателства. Разбира се, трябва малко повече видимост за политиката на е, кохизионната политика, да се виждат резултатите, да става ясно за гражданите в тяхното ежедневие, че тяхното ежедневие, техния живот се подобрява благодарение на е, тази политика. И е, друго, което стана ясно от изказването, че трябва повече доверие. Повече доверие в е, всички е, участващи е, и е, в тази политика и нейното из, прилагане. Повече доверие между органите, между бенефициентите между, е, по цялата верига от центъра до местно равнище. Обедена съм, че заедно можем да е, постигнем е, добър резултат. Това се е доказало като подход и преди общо за целия, за, за е, целия Европейски съюз, когато е, решаваме заедно, решаваме, е, намираме отговор на предизвикателствата. Когато работим заедно, разбира се, е, трябва да отчитаме и контекста, в който сме взели една или друга мярка. Но така или иначе, всички заедно, европейските институции и европейските граждани, Комитета на регионите, смятам, че можем да продължим да е, отстояваме тази политика на е, кохезионна политика. Използвам повода да благодаря на госпожа Констанц Крел за начина по който е, всеки подчерта многократно, че е, е, гражданите, европейски граждани е, трябва да имат полза от тази политика и да тази полза да е видима. Е, остава да си сътрудничим по-добре в бъдеще и мисля, че в националните парламенти и е, това отнася за националните парламенти, европейски парламенти и комисията. Трябва да си сътрудничим, за да е, работим и да поддържаме този европейски проект. Благодаря. Е, благодаря сега, госпожа Василева има думата. Благодаря, госпожа Михайлова. Да, наистина е, силно впечатление ми направи това, което каза господин Шнайдер за е, предстоящото председателство, нашето председателство. Наистина, това вдъхновяващо послание, а именно, че трябва да продължим да обсъждаме тази тема заедно, и да направим по-видими резултати от кохезионната политика. България е добър, добър, добро място за водене на тази дискусия, защото, както вече казах в изказването си, ние смятаме, че тя е изключително полезна. Резултатите у нас бяха видими и хората я оценяват. Всички тук е, казаха, че е, тя е, е допринесла за подобряване на повишаване стандартите в страната, макроекономическите условия и економиката на страната като цяло. Така че това, от което се нуждаем, е да това послание достигне до по-широк е, кръгове от е, хората. Да обясняваме е, какво означава кохезионната политика. Е, извода, който е, си прави от е, след това, което чух след обед, между прочим, благодаря много за тази възможност, изключително полезно беше. Първо, ние всички сме единодушни, че тази политика трябва да продължи да съществува тя трябва да, е, да е, продължи да бъде е, финансовите инструменти трябва да се прилагат в рамките на тази кохезионна политика и всички сме, сме единодушни, че трябва да има упростяване и повече гъвкавост. Упростяването трябва да се засили определено, защото в този програмен период той е най-съществената част от е, регламента. Е, Също време обаче гъвкавостта трябва да получи повече внимание и място в следващия пакет. Гъвкавост е, по отношение на процедури, правила, политически комбинации. Всичко това да води до повече ефективност, до по-добри резултати. И разбира се, е, във всичко това времето е отрешаващо значение е, тайминга е от решаващо значение. Трябва да действаме своевременно, трябва да сме конкурентни, трябва обаче да сме, да сме единни, силни, но и конкурентни. И това трябва да става своевременно. Отново благодаря на всички вас. Надявам се да се видим не след дълго в България и да продължим тази дискусия, която е много интересна. Ще имаме форуми в България в началото на следващата година, посетени на кохезионната политика във връзка с многогодишната финансова рамка. Очаквам да продължим дискусията в същия позитивен дух и да е, започнем да работим в, е, следващия, така че в следващия програмен период да можем да започнем да работим от е, първията минута, от първия ден. Благодаря отново, много ми беше приятно да бъда с вас тук. Госпожа Крел, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, ако позволите, колко заключителни думи. Аз очаквам с нетърпение българското председателство на съвета на Европейския съюз. Ние вече имахме делегация в София и смятам, че мисля, че България показва един много силна огромен ангажимент за една добра и ефективна политика на сближаване. И мисля, че това са правилните послания, които идват вече от страна на българското председателство. Радвам се и на присъствието на госпожа Плюмп, защото ние с нея бяхме в Румъния неодавна. И що се отнася до тези две страни, бих желала да чуем и да видим повече положителни примери. Те съществуват. Те имат примери наистина за това как политиката на сближаване действително работи в отделните региони. Може би вие вече видяхте, че всички ние всъщност сме общо взето на едно мнение какво желаем. Но не всички в това помещение е, са на това мнение. Така че нашата борба в рамките на Европейския парламент, комисията, държавите членки продължава. Наш тази борба ще се нуждае от много повече подкрепа. Ако можем да докажем, че а, политиката на сближаване действително води до напредък, действително парите се разходват ефективно. Най-лошото, което би могло да се случи е, ако а, има пари и те не могат да бъдат разходени. т.е. тези пари ние трябва да ги върнем. Тоест това е много лошо, когато трябва да се водят преговори за, за е, новия бюджет. Това са лоши аргументи. Не можем да изисквам пари, ако ние не ги разходваме. Така че наистина ние всички обединено можем да водим тази борба. Благодаря ви, господин Ерик фон Бреска. Вие имате привилегията да сте последният оратор. Най-напред искам да благодаря на всички вас е, за единодушната подкрепа за политиката за сближаване и за това, че ни напомнихте колко е важна тази политика за гражданите. Тя се основава на партньорство и е насочена към подобряване на живота на гражданите. И успехът, който програмата постига, за съжаление, не винаги получава достатъчна гласност а, а това е необходимо като мотивация в процеса на подготовка на следващия бюджет. През пролета на година ще се представят нови предложения. Благодаря за изказванията. Аз мисля, че ще се опитаме да ги отчетем доколкото това е възможно. Сред тях имаше много полезни предложения. Искам да спомена само два-три въпроса по условията и обвързаността. Малко прекалихме, няма съмнение. Искаме да ги съкратим и заедно с това смятаме, че за, по някои въпроси, за някои инвестиции, да рече, предварителните условия са необходими, например, транспорта продължаваме да финансираме много транспортни проекти в много държави членки и установяваме, че в много държави членки няма генерален план за транспорта. Е, как да се инвестират милиарди ако не знаеш каква е средносрочната и дългосрочна транспортна стратегия на страната. Ето, това са предварителните условия, на които искаме да обръщаме внимание. Сега, за упростяването. Не вървим към революция, но може би и обикновената еволюция няма да е достатъчна. Нашия подход е следния. Ще разгледаме регламента разпоредба по разпоредба и ще се запитаме дали има нужда от конкретна разпоредба. В някои случаи не е нужно да има законодателство. Пример, е, всички вие сте работили по програми. Знаете, че програмите могат да изразходват е, средства в определен регион. Но очевидно, в крайна сметка, нещата са по-сложни. Има изключения. При някои условия могат да се изразходват средства извън програмния район, регион. Аз си задавам въпроса, ако партньорите по програмата постигнат съгласие за търговско изложение в Китай, защото това ще помогне на района в Бранденбург да увеличи експортните си възможности. Защо да го поставяме под съмнение, ако има съгласие между партньорите, да не, да не, не бива да противоречим? Това е само един пример през пролета до година ще се върнем на този въпрос. Същото въжи и за контрола и одита в идеалния свят. Ние ще се позоваваме на националните правила. Те са познати на националните власти, на бенефициентите, за повечето разходи от национален характер няма нужда европейски правилник и от друга страна национални да се прави сравнение. Ясно е заедно с това, че не можем да допуснем да не знаем какво става на място. Европейската комисия в крайна сметка носи отговорност за изпълнението на бюджета и искаме да сме сигурни, че се спазват правилата. Да, винаги ще има някакви правила, но може би в случаи, в които видим, че администрацията е в състояние да управлява средствата без контрол и наблюдение от Брюксел, ние ще им гласуваме доверие. Доверието не може да се регламентира. То може да се гради без да се регламентира. Още два въпроса. Извинявайте, че говоря толкова дълго по критериите за разпределение. Не можем вече да разчитаме само на БВП. Това ще бъде много а, важен критерий, но трябва да обърнем внимание на новите предизвикателства и да видим как политиката може да реагира на тези предизвикателства? Социална политика, новаторство, климат и енергия и накрая гъвкавост, ориентираност към резултатите. Мнозина от вас се оплакаха от това, че политиката не е достатъчно гъвкава. Съгласни сме в момента, обмисляме някои радикални идеи в бъдеще – ако все още има 7 годишна МФР, ще програмираме през първите 4 или 5 години, след това да се предвиди преразглеждане и да видим всички заедно дали има нужда да насърчим онези, които са постигнали допълнителни резултати, дали са възникнали нови приоритети, като миграция, които са били непредвидени, така че да има повече гъвкавост но това ще бъде изненадата за до година. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Има някои изненади, които можем да очакваме за до година. Аз самата не съм ви приготвила кой знае колко. Благодаря ви за участието. Благодаря на всички депутати от националните парламенти за участието. Благодаря ви. Искам да ви уверя, че цени високо вашия опит, вашата подкрепа за нашата работа по политиката на сближаване в Европейския парламент. Ценим тези срещи и се надяваме, че ще бъдем е, в контакт. Благодаря за позициите е, споделени от името на националните власти. Общото заключение, което всички ние в тази зала могат да направят е, че всички ние мислим най-доброто на е, политиката на сближаване. Искаме опростена, политика, ориентирана към потребност на гражданите, по-гъвкава, по-прозрачна, по-разбираема политика, която ще инвестира в заетостта и работните места в Европа. И мисля, че обединени можем да постигнем това. Имаме чудесен опит с комисията от досието Омнибус, защо не представите и там някои революционни идеи? Не, комисията е много стрикна в процеса на преговорите. Шегувам се. Благодаря ви много. Благодаря за участието. Много беше плодотворна дискусията. Надявам се, че не е последната и ще ви приветстваме с радост отново. Благодаря на преводачите за помощта ни, да се разберем, за да се чувстваме по-спокойни. Благодаря ви още един път. Закривам заседанието.